Bardzo Państwa witam. Wprawdzie dochodzi kwadrans akademicki. Dobry dzień. Първата част от нашата среща е следната. Точка 1. Приемане на дневния ред. ако нямате коментари, приемам дневния ред. ме, като изключим чешки, малтийски, галски и словенски, всички останали езици можете да слушате. Също това заседание се излъчва на живо. Ако сте съгласни с протоколите от 10-11 юли от тази година, то тогава ги приемаме. Минаваме към точка 4. Това е много важна точка публично изслушване, сравнителен анализ на глобалните селскостопански политики. Полуки за Европа. Нека да започнем нашата среща е, с една презентация по тази тема. Имаме и съобщения от комисията което е за периода след 2020. И това изисква от наша, от наша страна специална подготовка, за да обсъдим това съобщение на комисията. Чрез различни конференции, срещи, следим тази тема. Също получихме някои доклади и за това е толкова важно да си сверим часовника и да видим как се провеждат сълскостопанските политики в други страни. Особено такива страни, които влияят върху международния пазар. Първо искам да приветствам с добре дошли трима от нашите експерти. Госпожа Тия Хенеси, която е професор и председател на отдела по селско стопанство и хранително-вкусова промишленост в университета Корк. Госпожа Хенеси току-що беше назначена като декан на университета, извинявайте, като ректор на университета и тя ще ни представи следната, следната тема – подкрепа за устойчиво хранително производство, какво Европа може да научи от сълскостопанските политики на други страни. Е, през 96-та, преди около 20 години си спомням, тя участва в една конференция и последната след това беше миналата година. Тогава се прие една важна декларация. Тази декларация определя по какъв начин ще се провеждат стратегиите в селското стопанство. Това беше база с данни, която. Е, това беше основа, която се използва за създаване и за промяна на втория стълб на селскостопанската политика. Нашият комисар по селското стопанство също е ирландец. Следващият ни гост е Ерик Матис, който е от Лювенския университет в Белгия. Той е председател на отдела по а, природни науки в, факулте, в университета в Лювен. Той е автор на фундацията Райс и на техния ам, доклад, като ще говорим за слабостите на пазара, липсата на инструменти, за да се изправим пред различните рискове, които съществуват. Господин Матис е, ще ни бъде много полезен. И на трето място господин Джошуа Андерсен, който е ръководител на е, европейските въпроси в Австралия. в една фирма, извинявайте, която се казва Митинсток Австралия и се базира в Брюксел. Той ще ни представи опита на Австралия, когато се оформя целометелската политика и как се изправяме пред глобалните е, предизвикателства и възможности. Всеки експерт разполага с 10 минути, след това ще има сесия за въпроси и отговори. Моля, спазвайте си времето, защото искаме да приключим изслушването в 5 часа. Първо давам думата на госпожа Хенеси. И имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази покана и за уводните думите. Мислих, че ще кажете University College of Cork както повечето хора го познават заради декларациите, които ние публикуваме. Ще говоря за устойчиво производство на храни и за това, което можем да научим от други страни. Първо ще обясня контекста и какви са основните притеснения по, хранителната, по производството на хранителни продукти. Мисля, че повечето притеснения са свързани с околната среда при производство на храни, как се използват храната, как се използва земята, интензивното земеделие и друг, биоразнообразие и други въпроси въпроси също свързани с здравето на животните и на хората, използването на антибиотици, устойчивостта към антибиотици, продуктивността на културите. Това са основни притеснения. Като цяло съществуват много опасения за това как се произвежда нашата храна. Разбира се, има много храна, която се произвежда, но как тя се използва и как тя се произвежда, това са някои притеснения и дали може да изхрани увеличаващото се население. Съществуват сътрудничество между различните производители, участници в тази верига в Европа. Предвид всички тези притеснения, като например тук се включват и притесненията на потребителите и какви са политиките за да защитим екологичните, социалните и економическите ситуации в селското стопанство и какво правим за да въведем иновациите. В този контекст аз искам да разгледам първо как се справя селската, общата селскостопанска политика и какво можем да научим от други такива политики. Първо, когато говорим за устойчиво селска, общата селскостопанска политика, по стълб едно беше доста успешен, беше реформиран и успя успешно да подкрепи фермерите. И те някак си успяха да работят устойчиво и да спазват правилата за опазване на околната среда. И в, последния, в последните години се включи и зеления елемент. Повечето анализи доказват, обаче, че все пак не са посрещнати всички зелени предизвикателства. Когато говорим за стълб 2, говорим за социалните предизвикателства пред устойчивото замеделие, също подкрепата за иновативни мерки а, плащанията са доброволни на национално ниво и някои от критиките към тези доброволни плащания са, че те не привличат правилните а, земеделци, правилните сто, земеделски стопани. А, тоест, не тези, които произвеждат най-ефтино, те искат да участват. За това климатичните изменения, това е въпрос, който влиза в първия стълб и след това има други предизвикателства в другите стълбове. Първо, от а, ОИСР, от данните на ОИСР можем да а, научим следното. В таблицата, която ви показвам, резюмирам какво можем да научим. Европа се намира на средно ниво спрямо подкрепата си за замеделието. Сините блокове показват, че има подкрепа за производството, като не се взема толкова предвид влиянието върху околната среда. За Европейския съюз тук нивото на подкрепа на е, зеления елемент е доста силен, но в някои страни, като например Швейцария, Япония, виждаме, че е, подкрепата е много висока. А ако видим плащанията, които се правят, за да могат стопаните да предприемат определени мер, мерки. Тогава също виждаме данните на ОИСР и в повечето страни виждаме подобрения. Първата група страни, това е най-вляво, това е Швейцария. Там те имат най-добри показатели при а, плащането при а, разпределенето на помощите. Каква е причината за това? Когато погледнете извън Европейския съюз и погледнете каква е подкрепата за околната среда и за фермери, фермерите, ще видите, че не всички примери са толкова добри. Виждаме, че повечето под, подкрепа, която се получава за земеделските производители, целта е да те да бъдат подкрепени е, плащанията обикновенно са свързани с е, отрицателно влияние върху околната среда. Е, тогава нека си зададем въпроса, може ли да погледнем на цялото земно кълбо и да видим други положителни примери, как се получава селстопанска политика, която да е успешна, да е социална, да е економически устойчива и да е зелена. Като добри примери, които могат да се използват а, е, в Европа, това са политики, които се стремят към определен крайен резултат, като се взема предвид економическия резултат и резултатите, въздействието върху околната среда. За това съм включила някои примери от различни страни. Те могат да групирани по различни категории първо регулации, регламенти и стандарти. Това е най-вече свързано с контрола, за да има високи екологични мерки и а, глоби при неспазването на тези изисквания. А, тук не винаги се взема предвид социалния и економическия фактор преки мерки за подкрепа. Това прилича на това, което прави в Европа економическите мерки, като например схеми за търговия, инвестиции, е, научно-изследователска дейност и други нови политики, като цяло се оказват положително влияние върху фермерите. Първо, търговските схеми. Използвам примера на Австралия. Те имат двустепенна система за вода и въглерод. първо, всяка година се дава възможности за достъп до вода, за доставка до вода. Тогава водата може да се търкува между различните участници и да се отиде там, където има дефицит. Тоест, водата отива там, където има най-голяма необходимост, за да се подсигури устойчивото земеделие. Разбира се, има някои сериозни институционални мерки, които да помагат това да се включи, да се случи, извинявайте. След това въглеродните а, търгови, когато фермерите произвеждат въглеродни емисии, те имат възможност да търгуват. Това, това за първ път е въведено от Австралия. След това е, е, има инвестиции в обучение, в различни програми, така че те да научат как да правят това ефикасно. Друг пример за продуктивността и употребата на ресурсите, ефективната употреба на ресурсите, трябва да се отдели растежа от екологичното въздействие, след това научно-развойна и дейност. Всичко това дава решения и Нова Зеландия, например, е страна, в която не се прави пряко финансиране на сълскостопанските производители, а има партньорство между индустрията, бизнеса и а, между а, държавата, за да се въведат политики, които да са устойчиви и полезни за всички. Същото е в Штатите. Ако видим общия процент за подкрепа, който и колко се инвестира в научно-развойна дейност в Европа, например, виждаме, че процента е много нисък. В, е, е, не в Европа, в Нова Зеландия и Австралия. Извинявайте, сравняваме Европа с Нова Зеландия. В Австралия там не се е, плащат пряко средства, няма директни плащания, както се прави в Европа. След това Корея, случая на Корея, те приеха една нова стратегия, която е за нисковъглеродно производство на храни, зелен растеж и има три подхода, пряка схема за плащания – като се плаща директно на фермерите, за да не могат да намалят своите емисии. Има също система за търговия на емисии, подобна на тази в Нова Зеландия. След това използване на средствата за научно-развойна дейност, като се използват нови технологии от фермерите и също заздравяване на информираността на потребителите е в този корейски случай има определени цели и резултати, които са много специфични и конкретни. Що се отнася до устойчивото е, производство, има доста печеливши ситуации. И економическото и социално представяне могат да се подобрят и това, което ни трябва е политика, която може да подкрепи селските стопани и да ги насърчи да работят. Използвам случая на Ирландия, откъдето идвам и аз. Използват се а, а, държавни, държавно финансиране за, фи, за да могат да се създадат база данни с добри практики, технологии, които могат да се използват във всички ферми. И по този начин фермерите могат да преценят също и да се калкулира доколко ще се увеличи тяхната продуктивност. Така че това е а, идеята, е а, просто да се подкрепят фермерите, а, потребителите. Всички познаваме климатичните е, изменения, притесненията около тях. Затова идеята е да се произвежда по-низко въглеродно е, е, храните да се произвеждат чрез ниски въглеродни следи. В Швейцария виждаме пример, в Япония виждаме примери за биоразнообразие. И също има примери от, частната, от частния сектор където се подкрепят поддържането на дадени стандарти и правила. И един от последните въпроси надзора и прогреса на надзора. Повечето изследвания показват, че политиката, която е насочена към резултата, към крайния резултат, са по-ефективни, но е важно да се мери прогреса, когато се достига това. Тоест, не можем да се справим, ако не измерваме. Тоест, пример за добър такъв модел е канадския. Те имат група от програми, които са свързани с изследване, даване на грантове и също фокуса е върху иновациите и продуктивността, като например в генетиката. Това, разбира се, обаче е свързано пряко с срокове. Те имат 34 устойчиви индикатори и фермерите, когато изпълняват тези индикатори, в определено време съответно получават фидбек за това. Като цяло, като в заключение може да, да каже, че някои политики когато ги преразглеждах, някои, например, малки инициативи на национално ниво и други помощи са за установяването на продуктивни групи, други са насочени към а, да, крайния потребител. И моите заключения са следните – Започнах, казвайки, че предизвикателствата пред замеделието са свързани с осигуряване на устойчивостта, като се включва екологичен, иновационен, социален и економически елемент. Затова всички действително политики трябва да бъдат устойчиви трябва да разгледаме какъв е, какво е въздействието на тези политики върху околната среда и устойчивостта трябва да е повсеместна. Тоест, трябва да видим при изпълнението, например, стълб 1, какви са, а, е, какво е въздействието върху околната среда, не само да слагаме изисквания. А, след това да бъде обвързано с времето в сроковете фермерите, които са достигнали до определени резултати, могат да бъдат наградени за това. Тези политики обикновено са най-успешни и прогресът трябва да бъде измерван като трябва да имаме предвид хранителната стойност на храната, т.е. къде отива също буклука, от производството и какъв е, какво е въздействието на тази храна и на това производство върху околната среда. Много ви благодаря. Dziękujemy. Prosilibyśmy jednak o trzymanie się czasu. Благодаря. Припомням обаче, че разполагаме с ограничено време 10 минути за нашите гости и без бавене давам думата на следващия наш гост, е, който е наш приятел от Нидерландия. Тя, е, той е поканен като представител на университета Ловен от госпожа Шрайер. Той ще говори за иновациите в областта на земеделието наистина представителите на Холандия имат какво да ни кажат. Благодаря на госпожа Шраер за покарата. Казвам добре дошъл на нашия гост и без бавене му давам думата. Професор Матей, слушаме ви. Okay. Okay, you, uh, благодаря, господин председателю. Благодаря и за възможността да говоря на това публично е, изслушване. Аз всъщност ще допълня казаното от колежката Тия Хенеси, като ще говоря по-скоро за пазарните политики в международен план. Много важно е да отбележим следното в международна съпоставка. Въпросът е да не съпоставяме ябълки и круши. Разбира се, ние сме изправени пред универсално, пред, общо предизвикателство правителство. Е, прощавайте, но е, е, имам затруднения с, с каналите. Очевидно има някакво объркване, ако разбираме правилно. Уважаемият евродепутат чува някакъв друг език в английския канал. Очакваме техническия екип да се намеси, за да помогне за разрешаването на проблем. Надявам се, че всичко е наред и вече можем да пристъпим към е, изказването на нашия гост. Заповядайте. Благодаря. Мога да говоря и на холандски, ако предпочитате, но предпочитам на английски. И така, изправени сме под едно всеобщо предизвикателство във всички страни. Искаме да помогнем на фермерите да се развиват. Това е всеобщо предизвикателство и в Австралия, в Нова Зеландия, и в Китай, и, и в Бразилия, но в Европейския съюз имаме едно допълнително затруднение. А, ние държим много на разнообразието, не че другите не го зачитат, но все пак ние смятаме, че трябва да отчетем и този въпрос. Така че за сравнението, което ще направим, има три предпоставки – първо, държавите членки могат да преследват различни политически цели. Второ, е, когато говорим за земеделие като дейност, осъществяващо се в пазарна економика. Това означава, че фермерите са предприемачи, които вземат решенията на базата на цени и искаме те да постигнат добри, да стигнат до добри решения но се налага да внасяме и корекции предвид различни пазарни слабости, както чухме и от професор Хенес. Има и други пробойни в системата. И аз ще използвам това като отправна точка. И разбира се, ние не тръгваме от нула, а може би така би трябвало да постъпим това, което наистина е необходимо за европейските фермери, какви са най-добрите инструменти, как да осъществим прехода. Ние изхождаме от една съществуваща система, която така или иначе съществува и дава своя отпечатък. Е, когато използваме различни инструменти, това понякога създава затруднения. Ако се вгледаме в данните, всъщност същите са същите, както в доклад на професор Кенеси. Ако видим каква е подкрепата на различни страни, включително и страни от ОИСР, виждате, че имаме страни като Япония, прощавайте, тук не присъства Швейцария, която се нарежда някъде до Япония. Имаме страни е, с висока степен е, на, на е, субсидиарност, около 47%, с раз, раз, различна политика по отношение на е, да речем субсидии за износ е, и в резултата се постигат и висок коефициент на защита. Но четвъртата колонка виждаме е, и вложенията в маркетинг, инфраструктура и изследователска дейност 16% в Япония. На, най-отдолу се нареждат Австралия и Нова Зеландия без субсидии, без подпомагане, което и в по-малка степен нарушава баланса. Едно означава, че цените са на пазарно ниво. И както виждате, другите страни се подреждат в средата някъде. Ако направим сравнение към днешна дата, и е, е, страните са определени. Е, не, не, незнайно защо думата не, не, наименованието на страните не фигурира, пише само Сел Рейндж. И така, най-отгоре се нарежда Европейския съюз с субсидии като процент от а, а, и съответно отношение към нивото на повлияване на конкурентната ситуация, дистотинг. И най-долу виждаме почти на нулата Австралия, където няма субсидии. В средата около 20% се нарежда Европейския съюз, вдясно с САЩ на следващото ниво и под тях е Канада. САЩ с 10% субсидирани продажби, но както виждате, тук отражението е по-сериозно, а Канада на по-низко ниво от САЩ но те като че ли възприемат е по-сериозно влияещи инструменти, отколкото САЩ. И така, тук можем да кажем как какво е редно да направи Европейския съюз, да, да си останем където сме или да се последваме примера на САЩ, Канада, Австралия и така нататък. И така, първата страна за сравнение е Австралия. Накратко ще спомена тук. Няма пазарна интервенция, няма субсидии, има съответна програма за управление на риска, но това не са субсидии. Фермерите получават една субсидия под формата на консултации, но там насетне нещата са изцяло подвластни на пазара. Австралия има една програма за депозити, която дава възможност за разпреде, разхвърляне, така да се каже, плащанията в течение на времето. Сега следва Канада. Канада следва програмата за растеж Growing Forward 2, която приключва до година. Е, така че те използват подходи на Европейския съюз само за някои видове стоки, квоти. Но за други пък имат само рискови програми, където има съфинансиране, това е федерална държава, около 60% от средствата се предоставят. Там се осъществяват и известно е, кръстосано съответствие, като се изискват различни условия за достъп до субсидиите. Най-интересното тук е за земеделска застраховка. Е, през последните години 80 е, милиона канадски долара са вложени в тази тази програма. Това е също вид субсидии. Следващата програма е AgriStability, създавайки съответни, съответния спред, съответната разлика, т.е. съобразяване на цените и другата програма е Agri Invest нещо, една особеност на Канада. И те използват един фонд, в който се вноските са от правителството. Земеделците имат възможност да, да ползват средствата от този фонд за инвестиции или за своята дейност. Това е една особеност на канадския начин на работа е, при съответна политика на правителството. САЩ, е, това е закона за земеделието от 2014 година, преди на някаква намеса на Тръмп. Е, няма директни плащания, има програми за определени стоки, има програма за покриване на земеделския риск, като е, се прилагат съответни е, критерии и така наречената система за покриване на загубите от цените с е, компенсация на фермерите в случай на спад в цените. Идеята е тук при тази промяна е защо да предлагаме преки плащанията без оглед на ситуацията на пазара? Идеята е всъщност да един по-бюджетно ориентиран и съобразен подход с оглед на нивото на цените което е особеност на Европейската програма. И има втора група програми, те са свързани с различни застраховки в зависимост или от добива, или от приходите, а също и от броя домашни животни. Тук фермерите могат да избират степента на застрахов... нивото на застраховка а правителството субсидира премиите до 62%, които се плащат от правителството. На практика това е програма на субсидии, която не почива на принципите на частния сектор. Как, как се отразява това на бюджета? Надявам се поне, че можете да видите е, че плащанията за стоки тръгват от 16 милиарда долара през 2006 година до около 4 милиарда е, долара сега, като виждаме един сериозен спад през 2015 година. Е, така че това не са цикли, които са, имат характера на прогноза но по отношение на резултатите относно бюджета, да, ефект имаше. Тези застраховки са увеличени от 2 на 4 милиарда щатски долара. Така че съкръщението на бюджета има много сериозни последствия. Ето и за страховката на реколтата виждате, е, че се преминава от е, е, сините колонки за страховка на добивите към застраховка на доходите. На, на, това се, на тази база се определят и застраховките. страховките Разбира се, такива застраховки са възможни само за риск спрямо рекордата. Отражение върху дохода. Това е един, е, една диаграма от господин Ханиотис от е, Комисията по селско, Комитета по селско стопанство, дали резултата е наистина стабилизиране в САЩ. Е, по този въпрос е, можете сами да видите как стоят нещата. САЩ са в червено, Европейския съюз в синьо. Какво имаме накрая в Европейския съюз? преки плащания, инструменти за управление на риска. Ние имаме вече съвместни фондове, е, е, съвместни фондове и застраховка за добивите и животните, както и стабилизиращия инструмент за доходите. И накрая, какво сочи сравнението? Европейския съюз, САЩ и Канада субсидират програми, но в САЩ и Канада фермерите имат право на избор на покритието, без това да може да става в Европейския съюз, но пък в Европейския съюз имаме други взаимоотношения с организациите на производителите. Разбира се, структурата е твърде различна в Европейския съюз, САЩ и Канада. Административните разходи са много по-високи в Европейския съюз, затова и работата с организациите на фермерите е много важна е, имаме е, депозитите, плана за депозити в е, Канада, например, която не се използва, впрочем, достатъчно но като оставим на страна Австралия, цялата застраховка на реколтата е субсидирана. Това е важно, защото частния бизнес има различни програми да, да приемем, да вземем, например, млекодобива и млекопреработването, имаме Данон, имаме Теско и редица други, които предлагат собствена програма. А въпросът е дали ам, държавното субсидиране не е в ущърп на тези програми. И накрая е, има свързан подход отново в някои страни. М- управление на риска се подпомага, но не, няма директни плащания. Има плащания за борба с а, цикличния, раз, цикличното развитие на пазара в САЩ. Е, е, като идеята е да се стимулират фермерите. Широко разпространено е кръстосаното съответствие, като в Европейския съюз имаме някои наистина успешни, добри практики, различно между държавите членки. Е, има свързани програми, както с е, е, IBM и други. Това, което трябва да направим е да поддържаме разнообразието в Европейския съюз. Но няма подкрепа за привеждане в съответствие. Ням, имаме подкрепа за инвестиции, но не за намаляване на инвестициите. Е, трудно ще бъде при това положение на фермерите да се преориентират своето производство. Благодаря. Good afternoon, and thank you for the invitation to address the hearing today. I want to welcome the opportunity uh, to talk about policy and investment in the agri... Здравейте, много ви благодаря, че ме поканихте. Аз ще се концентрирам върху устойчивото развитие в земеделието. Искам да спомена и да споделя с вас каква е австралийската перспектива и по-конкретно при производството на месо и как тази подкрепа прави нашите стопански производители по-устойчиви можете да усетите моят акцент но а, аз, например, също съм от земеделско семейство и се надявам, а, че ще предам в моето семейство и ще стигне до моите деца а, устойчивото земеделие. Като цяло ние вярваме, че трябва да има фокус върху конкурент, конкурентоспособността. Първо за моята сама, за, за самата компания, която аз управлявам, Australia Red Meat. И инвестираме в три основни а, а, сектора пазар, достъп до пазара, извинявайте, маркетинг, достъп до пазара а, и транзакции. И също други инвестиции се правят от австралийското правителство и като това е в научно-развойна дейност. Тоест всеки а, долар, който инвестираме, правителството отвоява този а, а, долар. В 2016 Нашите инвестиции са 600 е, милиона, като същото беше подсигурено, извинявайте, 168 е, милиона, като същото беше инвестирано от правителството 81 милиона, т.е. половината от това. Днес искам да е, коментирам някои конкретни практически примери за това как се подкрепят нашите селскостомански производители – и след това искам да подчертая какви са ам, приходите и как нашето правителство иска да подкрепи мерките, е, които са почти 1 милиард или 700 хиляди милиона евро. Този сектор в Австралия е изключително важен. 95 семейства 95% от фермерите се притежават от семейства, които са също притежатели на земята. Така че това е изключително важен сектор. Важно е а, да има добри приходи, за да могат те да бъдат успешни и благополучни. Както можете да виждате на тази графика, приносът към економиката се намалява както в Австралия, така и в Европа, тъй като е, населението се урбанизира. Едно от основните предизвикателства пред Европа и пред Австралия е как е, селскостопанския сектор да остане значим и важен. Тук се намесват хората, които създават закони, самите фермери, фермери всички граждани. Като цяло, е, за да се увеличи устойчивостта, да се произвежда зелено, това е, засяга всички общности. Трябва да се наблегне на значимостта на замеделието. Виждате моя, е, моя цветен вариант на тези данни, които е, видяхте. Как може да се е, подкрепи замеделието защото за нас а, семействата, производители на хранителни продукти е трудно да се адаптираме към постоянно променящия се глобален пазар. Как да разберем какви точно са правилните мерки? Фермерите винаги ще искат пряки плащания, за да се справят с предизвикателствата си пред тях, като например заболявания и други. Това е основен а, въпрос, с който се занимава правителството и хората, които списват законите. Е, за това е важно да се разграничи, когато говорим за конкурентоспособност. Не говорим за конкурентоспособност на цените. За голяма част от продуктите, които се произвеждат, цената не е пряко свързана с производството. Австралия и Европа трябва да разберат, че заради високите инвестиции ние не можем да бъдем ефтини производители на хранителни продукти какво може да намали всъщност производствената стойност. То има някои ограничения за това, има някои фактори, които са фиксирани и не могат да се променят. Както можете да видите, в Австралия и в Европа се изправяме път под предподобни предизвикателства. Например, ниска цена на производителност. Заради тези специфични предизвикателства в Австралия. Беше признато, че трябва да се намалят, не само да се намалят цените, но да се увеличи производството, защото само по този начин можем да поддържаме този сектор и съответно да се инвестират повече средства в него. Един от примерите, в нашия проект е, е ето това, което виждате. В началото на 90-те австралийската е, промишленост е, се представяше е, не толкова добре, имаше притеснителни резултати. Това беше свързано с е, протеините. Бяха се направени някои изследвания, че че ако потребителя консумира храна, която не е приятна, трябва им 3, около 3 месеца, за да заправят този продукт, т.е. че те са имали неприятен опит с него. Това изследване показва също, че потребителите са склонни да платят повече, за да получат по-добро, по-голямо удовлетворение от продукта. Но както виждате на диаграмата горе, повече а, от нас приемат, когато говорим за телешко месо, за един определен вид телешко месо, за един сте, за стек, реално, за телешки стек но всъщност тук има много повече части на месото, има много повече части тялото на животното, които се използват. За това се разработиха програми, които са насочени към работа с изискванията и предпочитанията на потребителите. За това е по-добре да се плати повече за определено за хубавото качество месо и по-малко за по-некачественото месо. А фермерите получават плащания за това, което те произвеждат преди около 20 години след като бе, когато беше направено това изследване, стопаните поискаха да получават от 44 до 55 долара. Като това влиза пряко в джобовете на стопаните. Това доведе до около 135 милиона възвръщане в индустрията. 12 долара и половина се връщаха от всяко похарчено евро. Извинявайте, всеки похарчен долар. Как да запазим нашата конкурентна способност? Цялата целият пазар в Австралия е доста малък. Това е само 3% от общото производство. За щастие, ня... Е, нашите съседи са доста глад... Е, гладни и а, е, ние изнасяме а, много, защото в Австралия не се консумира толкова. увеличава се конкурентността като цяло. Износа е, е на, нашата надежда, както и в Европейския съюз. Ние произвеждаме продукти, които не са важни за вътрешния пазар, но те се изнасят. И това са малки нишови производства, които са ключови за, нашата, е, за нашето производство. Много от продуктите, както виждате, се изнасят. Ето на схемата къде се изнасят основни три дестинации изнасяме а, телешко месо Штатите, Япония, а, а, Канада. Ние имаме три, а, споразумения с а, тези страни. Както знаете, FTI не са обаче споразумения, които толкова бързо могат да се сключат. Отнема време, докато те се сключат понякога по 10 години. Тези споразумения понякога са с много ниска стойност и това не е благоприятно за замеделието. Япония, Корея, Корея, Китай. Е, тези споразумения за следващите 10 години се е изчислено, че, е, че става въпрос за 20 000 е, милиарда австралийски долара или 4 милиона евро. В следващите 10 години се надяваме да се намалят бариерите, економическите бариери, с 50 милиона до 2020 и техническите бариери с 100 хиляди до 2000, 100 милиона, извинявате, до 2020. Като цяло има търсене на нашите продукти, но това, което не можем да изпуснем е, че земеделието се е превърнало в глобален Продуктите от земеделието се продават на глобалния пазар, благодаря ви, господин председател. Благодаря. Сега преминаваме към дискусия и като начало ще дам думата на госпожа Магина, заместник-председател на нашия парламент. Моля. Окей, плиз, е, мистер Андрю. Не, всъщност господин Андрю. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на тримата докладчици, които показаха по много интересен начин и много компетентен начин е, в какво се състои основата на нашата дискусия, така че е, става дума за един системен подход, който аз е, споделям, който и вие показахте. Искам само да посоча, че в този системен подход вие Всъщност изтъкнахте каква е ролята на устойчивостта за околната среда, за економиката. Разбира се, има и събития, които ни интересуват днес, да речем връзката между хранителна промишленост, човешко здраве и селско стопанство. Това всъщност е нещо, което интересува всички, което вие не показахте толкова подробно във вашето изложение. Всъщност това е един въпрос, имам предвид връзката с здравето, един въпрос, който е в центъра на нашето внимание. Има предвид въздействието на селското стопанство върху селската економика. И всъщност това е нещо, което трябва да е водещо за нас, когато работим по реформата. И става дума за това, как това бих ни вдъхновило за отговор на въпроса каква е приносът на земеделските стопани в економиката, в производството на храни. И всъщност виждате, че тук има различни перспективи, става дума за териториален баланс и какъв каква е ролята на този елемент в системния подход, който вие разработвате в, и показахте всъщност в вашите изказвания. Господин Матис, говори за доброто управление на риска, аз искам да чуя какъв е баланса между е, застраховането и контрацикличната част от вашето изказване. Е, наистина, аз бих искал да попитам е, какъв е този баланс. Вие казахте, че няма едно решение, а има повече решения, комбинация от решения за управление на риска и аз смятам, че точно тази ваша разработка е много интересна, защото политиката, която се води в САЩ и в Канада, показва, че има политическа воля за контрацикличен подход. Вие говорихте за САЩ и става дума и за застраховането и е, всъщност е, как е, това се използва от някои големи компании от, и риска, който е свързан за публичния сектор. И е, освен това, господин Андерсон, аз искам да ви благодаря за вашето експозе, в което показвате ситуацията в е, Австралия, но е, въпреки економическото състояние на е, селското стопанство в е, Австралия, вие показахте каква е структурата, как еволюира тя, е, но въпреки е, присъствието на Китай, е, виждам, че той е доста силно в Австралия. Вие обаче говорите за една обща криза. И искам да уточня, че въпреки економиката, въпреки аграрната економика в Австралия и е, китайското присъствие, все пак е, има някои неща, е, които трябва да изясните. Господин Донано, за три минути, ако обичате. Аз искам да продължа до някъде изказването на Ерик Андрио във връзка с международната търговия на селскостопански продукти. Това е много важен въпрос за Европейския съюз и е истина, че Тук се е, задава въпрос за практическите аспекти. Също така искам е, да продължа изказването на Ерик за е, присъствието на Китай, китайските практики. Китай днес изисква статут, пазарен статут, и е, иска да осигури своите приходи. Например, въпроса с протеините, това е нещо, което е, се осигурява, да речем, от Бразилия. Има някои специфични договори, с Китай в тази връзка. Така че този е, международен въпрос, е, освен него, имаме и някои е, проблеми в Европейския съюз. Винаги, когато говорим за международна търговия, винаги става дума за селското стопанство и някои заплахи, които проистичат за Европейския съюз от това. Сега показаното от професор Хенеси, аз мисля, че Европейския съюз трябва да прави фундаментални проучвания и е, мисля, че трябва да вървим в тази посока в бъдещата ОСП. Е, да се намали е, да се намалят въглеродните емисии, всъщност самите въглеродни емисии или нещо друго, защото за това се крият и други въпроси. да, ние, когато говорим за въглеродни емисии, ние не говорим само за тях в частност, а и за емисиите на парникови газове. Благодаря. Госпожа Милер, благодаря, господин председател. Благодаря и на всички изказали се в дискусията. По принцип, аз мисля, че осъзнаваме, че не можем да се сравняваме с САЩ или Австралия, а че предизвикателствата при нас в Европа са от по-комплексен характер и не могат да се сравнят дори между отделните страни членки на Европейския съюз. Вие говорихте за необвързаните плащания. Знаете, че само Германия има такъв тип плащания. И в действителност много държави в Европейския съюз продължават да поддържат тези обвързани плащания. И аз не мисля, че от другите държави членки се разглежда възможността за премахване на този тип плащания. За мен е точно толкова важно, както и за всички вас, да се следва системния подход и в крайна сметка да се е, постигне баланс между економическите и екологичните аспекти. Ние в Европа знаем много добре колко е важна социалната структура в селските райони и че тя е в опасност, защото в действителност много земеделски стопанства прекратяват дейността си. Така че наша задача трябва да бъде да продължим по умерен начин да развиваме ОСП и да подпомогнем тези малки стопанства. В тази връзка за мен изследователската и развойна дейност играе изключително важна роля, също и ръководителите на нашите земеделски стопанства трябва да бъдат добре обучени и това следва да бъде приоритет, като имам предвид, че само 8% от тях са минали през такова обучение, това, което в Германия при нас е нормално, то тогава трябва много неща да направим в Европа. Също така различните пазарни структури, според мен, са нещо, което създава трудности. Аз мисля, че не трябва да се връщаме към планова економика. От вас аз бих искала да чуя някои предложения. Как си представяте бъдещето на едно умерено развитие на ОСП и също така смятам, че тук пред нас се поставя политическо предизвикателство за правилна ориентация, трябва обаче да се отнасяме и много чувствително към социалните компоненти на устойчивото развитие. Буда Пасълт. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Е, имам въпрос във връзка с казаното относно застраховките, за които споменихте. Аз съм от Румъния. В Румъния ние имахме сериозни проблеми с времето миналата седмица, сериозни метеор... Метеор... природни явления, валежи и имаше много сериозни последствия, не само за реколтата, но и за сградния фонд. Предвид положението в Америка, помага ли държавата в такъв случай при понесени щети от фермерите или просто правителството само дава подкрепа в областта на политиките на застраховки. И още нещо какъв е на база на опита на САЩ. Откривате ли при съпоставка сходни модели в Европа? И какви са основните компоненти на подобна застраховка? Защото фермерите някак си подценяват този момент. Природни бедствия няма всяка година, но веднъж на 6-7 години ще има. И тогава щетите са сериозни. Не мисля, че трябва да оставяме неща нещата на сувер... случайността. Какво ще препоръчате, е, госпожа Буш? Благодаря, благодаря и за направените изложения. Госпожо Хенеси, един коментар и един въпрос. Първо много се очудих, като говорихте за аспектите на устойчивост. Споменахте четири аспекта. Карл Салт Солтенберг от Европейската комисия говореше за три аспекта социална, економическа и екологична устойчивост. А вие включвате и иновациите към тази група, което малко ме изненадва. За мен иновациите са средство в помощ на трите други форми на устойчивост. Нека я нарека четвърти стълб. Защо е необходим той? И следващия въпрос, ако си спомням, на едния слайд показахте, казвате, че можем да управляваме само това, което можем да измерим. Съгласна съм. Имате ли параметри? Какви могат да бъдат те за измерване на устойчивостта? И с какво ще направите сравнение? И към професор Матис. Видяхме във вашето изложение, че Канада дава под помощ за пазара на мляко, месо, пилешко месо и яйца. Вие ги наричате подкрепа. Какъв, как, подкрепа за цените ли е или какво се има предвид? И относно управлението на листа, говорихте за много, много за, а, за страховки. Представям си, че компенсации при загуба на реколта, повредена реколта може да изиграе своята роля, ако е в широк мащаб в цяла Европа. Но когато говорим за срив на цените поради пазарна криза в, в, в, в Германия само при спад на цените на пазара на мляко под 10 цента. Утре имахме огромни загуби. Как може в такъв случай да се прояви принципа на солидарност? Защото застрахователните системи се градят на това, че мнозина плащат и се покриват отделни застрахователни събития. За това искам да попитам, не казахте нищо за регулирането на пазара. Сигурно сте чували, има идеи производство богатството да следва търсенето, а нищо не чухме от вас по този въпрос. Господин Яр. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и за изнесените доклади. Бих се изразил последния начин. По принцип, Знаем, че има общи програмни принципи, околна среда, социална сфера, например. И какво да кажа, трябва да говоря за духа на една глобална земеделска политика, която почива на общи принципи. И как е, всъщност е, се вписва във вашите разсъждения европейската сълскостопанска политика? Ние Обсъждаме нейното продължаване. Има много предложения. Някои твърдят, че трябва да се приеме трети стълб, други твърдят, че трябва е, да се ограничим до един стълб, а други казват, че трябва отделни сектори, като е, социална политика и селски райони, да ги изведем от ОСП. И е, втория въпрос – външна защита. Необходима ли е такава? Всъщност е, всяка економика се нуждае от такава. Европейския съюз каза понякога да, понякога не. Когато сключваме търговски споразумения, винаги възниква проблемът, е, че има различни екологични стандарти. Имате ли модел, с който да се избегне тази външна защита? И третия въпрос, съвсем конкретен, вие е, говорихте за това, че в Австралия селското стопанство е под формата на семейни ферми, колко големи са те, горе-долу е, каква е големината на едно семейно земеделско стопанство в Австралия? Господин Агню. Um, Благодаря, господин председател, По първото изложение смятам, че климатичните промени трябва да се разглеждат първи стъп. Не разбирам защо това са преките плащания. Как е, ще се отрази това? Как? Е, защото какво фермерите ще, ще променят световния климат? И моля обяснете направете. Второ, някой от говорившото го каза, говорите за въглеродния двуокис, но не другите парникови газове. Защо само той? И е, това, което чухме за водата е много разумно. Да, това е ресурс, е, така че е, трябва да бъде, насръчим фермерите да е, я използват е, ефективно. Аз е, е, твърдя, че фермерите не могат да променят световния климат, но е, това е положението. И след това ще ми се да получат таблица за съпоставката с други страни. Има нови за мен неща. Е, мога ли да ги получа? И освен това, казвате, че Нова Зеландия почти не субсидира земеделието си. И въпреки това този процент се отразява сериозно на търговията. Не си представям какво новозеландския фермер произвежда нещо, предлага го на клиента, клиента купува или не купува. Как това се отразява на търговията? Факта, че няма субсидии. Трето, за Австралия. За жалост не можах да проследя всичко, но бях в 4 е, часа в друга комисия и като отидох, трябваше да гласуваме в 4, е, а се оказа, че са гласували в 3. Нали ми обещавате, че в нашата комисия такова нещо никога няма да се случи? Благодаря. Ми име надежда. Във всички случаи поне трябва да се надявам. Сега давам думата на господин Фланагъм. Искам да поздравя обаче преди това гостите на колегата Линц, които са в залата. Добре дошли, дами и господа. Както знаете, вашия депутат имаше много важен доклад. Той извърши чудесна работа и искаме да го поздравим сега. Господин Фланаган. Uh, uh, Благодаря много. Това са много интересни е, презентации, но поради заето с друга комисия за... пропуснах една част е, е, особено що се отнася до Ирландия. Е, сега, е, изложението за Австралия. Говорите за устойчиво бъдеще на децата си. Смятате ли, че устой... бъдещето на децата ще е по-устойчиво, ако не изнасяте месо в Европа, а си го произвеждаме ние? Имаме къде да го сторим и това ще бъде и за нашите деца едно устойчиво бъдеще. Е, смятате ли, че от отказа от износ на месо за Европа ще бъде в духа на устойчивост. А, и още нещо, 95% семейни земеделски стопанства и останалите 5%. А какво точно са тези 5%? Какъв процент от обработваемата площ се пада на едните и на другите? и, и земеделските земи. И един въпрос към колеж госпожата от Корк. Както казах, прощавайте, не бях тук. Какво мислите за настоящия модел на ОСП в Ирландия и начина на разпределение? 80% от парите отиват до 20% от фермерите, които произвеждат между 20 и 29% от общата продукция. Устойчив модел ли е това и подпомага ли за подмладяване, така да се каже, е, на е, този е, отрасъл. И накрая парниковите газове, въглерода и въобще въглеродните емисии. Смятайте ли, че земеделието има приноси? Ако да, то това трябва да бъдат пари отделени за фермерите. Там откъдето идвам а нас се използват изключително уместни форми за отопление. Хората от моя избирателен район смятат, че трябва да продължат да живеят така и да плащат за това. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Магина, заместник-председател на парламента. Моля, госпожа Магина. Много благодаря, господин председател. Първо, благодаря на комисията за това, че организираха това изслушване. Защо предложихме да се случи това, защото ние искахме да почерпим знание, не да се сравняваме един с друг, а просто да разберем какво се случва по света относно замеделието и политиките по замеделие. Трябваха ни тези презентации, те бяха много интересни, много добри. Понякога нашите мнения за земеделието са свързани с раздаването на пари пряко. Да, парите са необходими, но предвид сегашните ни притеснения, като например Брексит и други, доколко важни са парите за изпълнение целите на политиката – доколко а, можете да кажете, че трябва да инвестираме същите а, е, средства, повече или по-малко средства? Това е бюджетен въпрос. Вторият ми въпрос е свързан с. А, е отправен към госпожа Хенес. И вие споменахте за хранителната верига и за притесненията и опасенията, които са свързани с разпределението на храната. Какви инструменти, какви политики могат да се въведат, за да се изпълнят тези съществуващи пропусти, пропасти, извинявайте, и следващия въпрос за а, интереса на засегнатите страни. Един от ораторите спомена, че започнем като а, върху бял лист няма да започнем там, където сме днес. Но тъй като тази политика е вече съществуваща и преминала през много изменения, спомням си, че за първ път, когато а, докладвах по тази политика, това беше много отдавна. Затова в момента на къде се насочваме? как да насочим тази политика и основният въпрос не за мен лично, а за всички е а, резултати и контрол. Една от критиките, ко, а, от която получаваме от а, фермерите е, че има твърде много намеса и твърде много контрол. Една от а, идеите беше да и даваме повече, да има по-малко контрол и това да е свързано с насочените плащания, т.е. когато се очаква конкретен резултат. Ако също тези а, изисквания са за определен срок, например 4 години, как можем да гарантираме, че това ще продължи, ако те не получават подкрепа? И последният ми не толкова симпатичен въпрос е, ако няма никаква подкрепа, за Европа и трябва да въведем подкрепа за съюзските стопани, ще го направим ли днес, ако трябва днес да го направим? Благодаря. Благодаря за вашето изказване. И сега, за да продължа вашите думи, искам да кажа, че днес се провежда много важна конференция, организирана от групата, която отговаря за бюджета, участват е, много комисари, представители на държавите членки, също така и представители на министерствата. Има също и много представители на неправителствени организации, на местни органи и е, около 500 души са участниците. Аз е, бях там тази сутрин. И всъщност това не беше най-приятният дебат за нас, трябва да го кажа. Говори се за различни приоритети, за различни предизвикателства, за различни нужди от финансов характер. Също така се говори и за факта, че ние не можем да имаме е, един е, бюджет, е, чието средства се увеличават. Става дума за Брексита, например, и за някои е, други събития, всички говориха за факта, че за селските стопани са предвидени значителни помощи, говори се много за целите на ОСП, е, но е, всъщност е, бюджета не е толкова сложно нещо. Говори се за е, ОСП като за нещо много важно, е, което не трябва да се забравя, но е, в рамките на възможното трябва да се участва в такива срещи, така че да можем да вземаме думата и да е, променим мнението на някои хора, тъй като много от тях разсъждават по твърде упростенчески начин. Трябва да се говори повече за ОСП, за приходите на земеделските стопани – и да се покаже, че нещата не са толкова прости. Хората не знаят защо има толкова малко земеделски стопани, защо трябва да се сложи акцента върху продоволствената сигурност. Бяха поставени много въпроси. Също така говори се за настоящите условия, а днес ОСП не е в състояние да функционира на 100%. Тя не може да изпълни изцяло своята роля, такава каквато я има и каквато трябва да изпълни. Разбира се, всеки казва, че иска многообразие. Ние искаме европейски селско-стопански модел, искаме а, е, да помогнем на най-малките, на най-бедните, искаме да опазваме европейската околна среда също така потребителите поставят все повече изисквания и в нашия сълскостопански модел как да отговорим на нуждите на всеки, след като от друга страна има конкуренция, която не спазва стандартите, например екологичните стандарти, използването на химични продукти, дори да не говорим за социалните условия, за плащането на заетите в селското стопанство. И е, много често в преговорите селското стопанство е сектора, който страда. Например, в договорите за свободна търговия. Трябва да се види обаче каква е реалността, такава каквато е днес в сълскостопанския сектор. Депутатите, представителите на университетските страни, трябва да говорят на земеделските стопани, вместо да ги сочат с пръст. Защото много често се казва, да, селските стопани са в добро състояние, ситуацията е чудесна за тях. Не, това не е така. Трябва да се знае, че много неща зависят от комисията по бюджети отколкото от нас. Съжалявам, че трябваше да правя такова, може би, малко лично изказване, но лично аз бях повлиян до голяма степен от а, е, това, което чух тази сутрин в Комитета на регионите. Дебата продължава днес след това, така че, моля ви, следете отблизо какво се говори на различни места, на различни форуми за селското стопанство и за ОСП. Сега мисля, че мога да дам по 5 минути на всеки от нашите участници, за да отговорят на постъпването поставените им въпроси. Is a problem. I traveled the further, so I'll go first. I've got a flight to catch. Тъй като аз съм първия, който трябва да си хвана самолета, започвам първи. Да, някои от въпросите са действително пряко свързани с моята презентация, но има презентации, има специалисти, които могат да ви отговорят, може би, по конкретно относно Китай и глобалните търговски потоци. Да, трябва да разберем, че един пазар един огромен пазар е, е Китай. Един милиард, над един милиард души живеят там и всеки се бори за търговия с Китай. Всеки гледа към Китай. И само а, за това всъщност тази политика е смесена, тя не е толкова очевидна, толкова пряка. Да, действително има а, място за намиране на баланс, на равновесия за размера на австралийските селски стопанства, които се притежават от семейства. Четири, около 4300 хектара е едно средно голямо стопанство. Може да си мислите, че това е много продуктивно, но ако погледнете а, територията на Австралия, тя е огромна и голяма част от нея е пустинна. Затова, когато притежаваш 4000, над, малко над 4000 хектара, това не е всъщност достатъчно, защото системите за производство и земята са такива, че се, и, а, е много скъпо. Вие зададохте много интересен въпрос защото това, което попитахте е от постоянен интерес като асоциация, която е, работи в а, този сектор. Ние сме обсъждали доста а, за търговията и за корабите, които пътуват а, към Китай. Но данните могат да бъдат подвеждащи. Ще ви дам следния пример. реалната ефективност на транспортираните продукти е много нисък спрямо цялата система на производство. Например, когато се роде теленце, тогава какво мислим, какво възприемаме като схема за производство? Има различни инвестиции, различни виждания за това, има различни коментари но нека да а, кажем, потребява ли се цялото, а, а, цялото животно. Има продукти, които не се консумират на пазара, затова няма на вътрешния пазар място за тях. Например, пилешките, крилца, те не могат да се намерят в... Извинявайте, пилешките гърдите не могат да се намерят, защото не се консумират. Те се изнасят изцяло за Китай. Е, не разполагам с всички статистики е, и разбивката на тези статистики, но това, което мога да ви кажа, е, че Австралийското бюро по статистики показва, че семейните ферми са много по-печеливши от големите корпоративни ферми. И причината за това е, че в тази страна земеделието се осъществява трудно. Производството на храни е трудно. Около 6 милиона глави едър рогат добитък имаме. Е, едно, например, в Австралия това е пръснато върху голяма територия и затова понякога има е, работници на пълно работно време, които се заемат само с проверяване за сигурността на оградите във фермите. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, господин председател. Ще започна с въпроса на госпожа Магина си. Последния въпрос. А ако в момента нямаше сълскостопанска подкрепа, щяхме ли да я въведем? Мисля, че е, предизвикателствата, които срещаме днес, са много по-различни, отколкото в миналото, например, биоразнообразие, климатични изменения и благосъстояние на животните. Тогава бихме въвели много стриктни регламенти, но това ще увеличи цената на производството, и може би тогава потребителите ще трябва да плащат повече и за това мисля, че безспорно ще се вземе решението да, да се а, получават а, плащания, да се дават плащанията за замеделие, е, за да подсигурим производството и а, стигането на продукти а, до потребителите. Другият въпрос, който се появи за първия стълб и дали трябва да има само един стълб. Мисля, че се инвестира по климатични изменения и иновационни практики доста. И как новите технологии могат да се използват и да се намали въздействието на земеделието върху околната среда. Особено когато говорим за въглеродните емисии, трябва да има комбинация, микс, хубав микс от иновации и добри практики, това да е включено в първия стълб – Господин Фланеган попита за разпределението на плащанията в Ирландия и как 20% от фермерите получават 80%. Всъщност те произвеждат много повече и те окупират много повече, вземат много повече от 20% от земята. Затова, ако искаме да се предпазим от пазарен провал, трябва по някакъв начин да подсигурим обработването на тази земя и това е единствения начин начин също да гарантираме а, екологизирането. Това е ситуацията в момента. В Ирландия сме обсъждали това а, и съответно в Европейския съюз и мисля, че спрямо а, предстоящите реформи това ще бъде взето предвид и ще получи конвергенция на европейско ниво. А, защо иновациите са включени в моята дефиниция, защото това е резултат от дълги изследвания, които аз направих заедно с европейски партньори в Ирландия. Това, което открихме е, че повечето стопанства могат да бъдат устойчиви економически и екологично, но те трябва да приемат иновации и нови технологии. Е, за това, тъй като се променя профила на селските стопани, решихме да включим това и тук влиза в играта въпроса как измерваме 15 хиляди ферми се включиха в един пилотен проект, който беше свързан, се работеше тук с Брюксел, за да измерим, измерим състоянието на фермите. Като, например, колко хора участват, какви са техните виждания, какви са техните практики и прочие. Е, връщам се към първия въпрос е, в моя слайд а, нямаше а, слайд за емисиите, но имаше за а, здравето. Да, това може би е не за този комисия, а за друга комисия, но си мисля, че и може да се включа и тук. В, нашето универси... в нашия университет про... проведохме едно изследване за хранителните вериги. А, нашият университет е бизнес университет. Искахме да видим какво можем да дадем на селското стопани. Мисля, че в университета целият модел, който разработихме за хранителната верига, за хран... хранително-вкусовата промишленост, ние се опитахме да покрием всички аспекти, но не беше възможно да включим абсолютно всичко. Много ви благодаря. Благодаря, госпожо, господин председател. Да, много въпроси се зададоха, а ня... имаме и някои отговори, а ще започна с последния въпрос, който беше зададен. За ОСП. Когато въведохме ОСП ситуацията беше различна, но това беше и с, свързано с моя първи слайд. Ние искаме да подкрепяме фермерите, но как ще го направим? искаме да били конкурентно способни, но работещи на ниска цена фермери, как те да бъдат лоу-кост, как да бъдат ниски бюджетни, това е друг въпрос. Е, предизвикателството пред Европа че е, производството е на висока ниво, е, на, извинявайте, е скъпо за, заради ограниченията. Как да променим това? Това е конфликт, противоречие само по себе си защото ако ме питате мен, след като тези фермери се сблъскват с различни ограничения, или махате ограниченията, или а, им позволявате те да съществуват в рамките на тези ограничения. Е, как те се справят с пазарната сила, когато имат ограничения отвън? когато имат национални ограничения, те трябва по някакъв начин да бъдат компенсирани в дългосрочен план, да им се предложат плащания, за да могат те да се справят с всички ограничения, които им се поставят. Това е първото. Второто нещо за цикличните плащания, дали са добра идея или не. Искам да ви предупредя за тези циклични плащания. Ако говорим за променливост, кой е, ще е, поддържа това? Фермерите ли ще поддържат или ще бъдат буфер, когато има сътресения? т.е. да запазят пари за следващата година, когато нещо се промени. Или буфер ще бъде потребителя и а, е, производствената верига. Е, в, понякога има с, а, е, а, е, природни катастрофи, бедствия, както спомена румънския колега, тогава влиза в сила солидарността в нашето общество като цяло. Важно е да има правилните инициативи. Ако вие като правителство кажете, ние ще ви спасим, спокойно, вие сте застраховани върху, срещу всичко, дори ако има някакви по-сериозни валежи, и ако сложите нивото на цикличните плащания много високо, то тогава защо частните лица да бъдат солидарни с а, а, верига, хранителната верига? Затова мисля, че това не е добра идея. Хубаво е да имаме европейска политика, която да подкрепя ниските доставки, защото има твърде много производство, трудно много доставка, няма достатъчно търсене. Това са основни пазарни принципи. Какви са решенията? Въпросните решения, възможните решения. Солидарност от една страна, т.е. измерване на пазара и е солидарност и доставки от друга страна. От една страна технологиите също са важни. Мисля, че комисията инвестира в това. Как да използваме, например, сателитни технологии и други. Вторият важен фактор хоризонтално и вертикално координи... координиране между производителните организации. Искам да ви да ви предложа примера за общия пазар. Държавите членки всъщност са много ефективни, когато искат да се координират помежду си. Също вертикално координиране, когато искаме да подсигурим търсенето и предлагането и те да са балансирани, всъщност тази връзка се губи мисля, че има ирландски примери и примера в Великобритания с Теско. то тогава трябва тези инициативи да изиграят своята роля. Дайте им място за маневриране. Това ще бъдат важни механизми. Разбира се, предизвикателствата в Европа са различни за различните държави членки и организацията е различна. Виждам, че в Северо-Западна Европа организацията е много по-сериозна, както хоризонтална, така и вертикална, докато в Юго-Источна Европа организацията не е толкова сериозна. Мисля, че този модел може да бъде изнесен и да се създаде кооперация, сътрудничество в Европа, което да помогне за разрешаването на проблемите. Благодаря ви. Благодаря. И мога да кажа, че вече стигнахме до края на това изслушване. Господин Фланаган обаче иска съвсем набързо да зададе някои въпроси. Това ще бъде възможно. Господин Агнио също. Много ви моля, обаче бъдете кратки. Само по повод казаното от професор Хенеси в отговор на моя въпрос за системата за плащане в Ирландия. Е, това, което е, се говори тук е всъщност митология. Аз самия вярвах за един момент, че 20% от а, е, земеделците, които създават повече от 20% от а, производството. Но всъщност истината е, че това са само 27%. Е, имате ли, разполагате ли с някакви различни данни, защото ако тази информация е вярна, а важната, че е вярна, имаме сериозен проблем. Това са, бан, това са всъщност данни свързани с миналото. Все едно, че са били на руска космическа станция някъде. Но тук се разпространяват митове, за, за да, че тези хора се нуждаят от тези пари, защото произвеждат от а, лъвския пай. Е, но е, това е някакъв вид комунизъм за, богат, за богаташи. 80% от парите отиват у 20% от хората. Господин Агнио, прощавайте, че се върнаха, но аз не получих отговор за Нова Зеландия. Прощавайте, че така настоявам, но е, държа да чуем отговор. Благодаря. Става дума за 20%, 20%, които получават 80% от плащанията. Всъщност това са основните производители на хранителни продукти. Можете да се уверите в това. Погледнете данните в Евростат или се свържете с компетентни сътрудници на ГД Агри в комисията и всъщност ние можем да анализираме цифрите. Аз мисля, че професорите също могат да ви отговорят, така че ваш ред е да предоставите отговори. Благодаря. По въпроса на господин Фланиганто, изненадана съм да чуя тези статистика. Аз следя националната статистика в Ирландия от години и е, това са фермери, които получават е, най-голяма помощ, защото са най-големите. Но можем да прегледаме заедно вашата информация. Да, това, което той получава днес е базира на данни преди година, две или три, но това е също и плащане обвързано с обработаемите площ. Да, Системата е необичайна. Съгласна съм, това са решения взети преди 10-12 години. Но за това сме седнали тук днес да търсим решени проблеми. По-големите земеделци, ферми получават повече пари. Е, що се отнася до екологичната ориентация на тези плащания, е, те трябва да бъдат ориентирани точно така. Нуждаем се от стандарти, от уредба е, и това трябва да е свързано и с производството. Но докато плащанията са на единица площите ще трябва да вървим по този път. Благодаря за Нова Зеландия да отговоря. Това, което е ясно, Нова Зеландия субсидира с 1%, 240 милиона долара, но те използват и други средства за подпомагане на пазарните цени. Това е това изменение на цените, за което аз говоря. Те нямат други инструменти. На така. За това може би сте добили погрешна представа. Въпроса за Канада. Те имат минимални цени, които са над средните пазарни, но само няколко процента. Това е цена на минимални цени, но в никакъв случай не, не се, се измерва с познатите нам система. Госпожа Магинес, имате думата. Благодаря, господин председателю. Прави ми впечатление, че за някои ограничения, за които се говори, е, са познати, но никой не говори за труда. Ако се вгледаме в земеделието, все по-малко хора искат да работят в земеделието. Може би британските колеги могат да споделят собствен опит, ирландските млекопроизводители също. Но как ще се отрази това на нашата продоволствена верига? защото през последните 12 месеца това е особена наболяла тема. Нещо да кажете по въпроса за компонента труд. Okay, thank you. Благодаря ви. Връщаме се към проект пакта за устойчивостта, и социалната устойчивост и качеството на живота. И един от проблемите на тези е, хора е, е, че попадат в една цяла мрежа от указания и изисквания, идващи от Европа. Да, не достигат работна ръка, защото това може да, се, да, ако са, ако поставим с Калифорния, където се залага на работната ръка на емигрантите, наистина може да това да се отрази. Ние трябва да помислим много сериозно за този компонент в Европа. И аз да добавя една дума не само за земеделието, но е, в Австралия всички искат да живеят живеят в градовете, не искат да работят на село. Но това се отразява и на цялата продоволствена верига, да вземем преработвателния сектор. Ние имаме нарочни програми за опитни работници, е, които да подпомагат компонента труд. Е, е, просто да добавя, казва професор Матис, че има го и компонента роботизация в земеделието. И то той върви с бързи крачки. Благодаря на всички. Няколко малки коментари искам да направя. ОСП все още не отчита някои ситуации. Има плащания, които са обвързани с производството. И това е възможност, която съществува. Не всички страни се въз ползват от нея, но тази възможност съществува и тя е необходима. Тя е заложена в производството и това е много важно за производството. 30% за първия стълб за озеленяването. Озеленяването всъщност засяга дребните фермери, което опростява нещата и след това поставяме акцента върху околната среда, така че тук е, има изисквания. Тези средства на дънакоплатеца трябва да се изразходват е, рационално. Виждате, че нещата не са толкова прости. Всъщност е, ситуацията е различна в сравнение с миналото. Има критика във връзка с ОСП. Да, ние знаем всичко това, чуваме тази критика. Нашите предшественици са работили върху това. Много от тях бяха и по време на предишния мандат тук и мисля, че е постигнат голям напредък. Не сме успели на 100%, обаче е възможно все още да се смени ситуацията, да променим нещата. Мисля, че можем да приключим сега нашето изслушване. То беше изключително важно предвид обмена на мнения, който се състоя. Ние трябва да а, използваме тези аргументи във всички дебати по тази тема и много често става дума за едни и същи въпроси, които се обсъждат в нашата комисия. Трябва да можем да говорим по тези въпроси с други лица, с други органи на Европейския съюз, за да имаме общи действия, за да можем да обясним още по-добре какво представлява ОСП. Всъщност ОСП не е само бюджетна линия, тя е предназначена за потребителите и е част, разбира се, от европейския бюджет. Има много хора, които все още мислят, както в миналото но ситуацията не е същата. Съжалявам, че още веднъж правя такива лични коментари. Искам да благодаря още веднъж на експертите, които бяха при нас. Ние наистина сме много щастливи от факта, че успяхме да изслушаме вашите доклади. А сега вече преминаваме към следващата точка от дневния ред. Не знам дали е, това би било приятно или не. Оставам на вас да прецените нашия приятел Елен, която работи в нашия секретариат от е, много години. Ще отиде в секретарията на Комисията по транспорт. Искаме да й благодарим за работата, която извърши в нашата комисия. Пожелаваме и всичко най-добро за бъдещата й работа Пожелавам ви да а, разгърнете вашите сили в новия пост и а, ако имате няколко минути свободни, идвайте при нас в комисията Агри. Винаги ще бъдем а, радостни да се видим с вас. А, наистина ще бъде удоволствие да ви виждаме пак често и а, ще ви посрещаме винаги с отворени обятия. Така че. А, Наистина още веднъж искам да ви благодаря за извършената от вас работа. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Благодаря. Още веднъж. Можете да останете при нас, ако нямате други задължения, но е, ако напуснете залата, също ще проявя разбиране и към това. Още веднъж ви благодаря и съм сигурен, че ще имаме други поводи да се виждаме е, на различни места в Европейския съюз, на различни форуми, така че е, само мога да ви приканя да бъдете на наша страна, да защитавате селското стопанство, селските стопани, защото те работят за потребителите. Това, което е добро за селското стопанство, е добро за потребителите и за всички. Proszę Państwa, jeśli nie ma potrzeby przerwy... Уважаеми колеги, ако нямате нужда от малка почивка, трябва да благодарим още веднъж на Елен, която винаги е била много симпатична, винаги е усмихната. И е добре човек винаги да се отправя към нови предизвикателства. Преминаваме сега към Следващата точка имаме сега гости от Унгария и от е, Германия. От 2 юни 2017 година те ще говорят за е, Европейската декларация относно соята и също така за възможността да се е, увеличи производството на бобовите култури. Защото е истина, че въпросът за протеините е много важен, по-специално за човешкото хранене, но и за животинското хранене. Аз мисля, че е добре да говорим е, с нашите гости. Те бяха поканени по предложение на колегата Донано който, както знаете, подготвя този доклад. И сега ще дам думата на господин Донано, за да може да ни представи темата, след което мога да дам думата на нашите гости. Вашето предложение беше прието от координаторите и всъщност това е причината, поради която сме включили тази точка в дневния ред. Господин Донано, благодаря, господин председател. Аз мисля, че това, което ще кажа, няма да бъде в противоречие с това, което ще кажат експертите, но във всички случаи аз искам да благодаря за това, че приехте нашата покана и че тук ще представите вашата гледна точка по въпроса за протеините. Истина е, че този въпрос от дълго време се поставя на масата в европейската дискусия. Истина е също, че днес ние се занимаваме с въпроса за протеините в човешкото и в животинското хранене. Става дума разбира се, и за това да не избягваме другите проблеми, които срещаме в е, сектора околна среда, климата и така нататък. Това, което днес ми дава повод да мисля, че темата за протеините в Европа е важна тема, която трябва да бъде поставена в центъра на по-широката проблематика, например енергетиката, протеините. А, всъщност а, енергията, протеините, това са неща свързани с ежедневното хранене, а, както на хората, така и на животните. Това е тема, която се среща и много често в земеделското производство. За да се отговори на хранителните нужди, трябва да се направи промяна в ОСП и е, става дума за е, първични суровини, за ресурси и е, също така транспорта на дълги разстояния. Що се отнася до суровините, е, става дума за е, въздействие върху околната среда и е, климата. Проблематиката, свързана с протеините, е комплексна и е, е изправена пред две големи предизвикателства, на които трябва да отговорим. Въпроса за продоволствената сигурност и след това околната среда и климата. Това вече го казах. Що се отнася до е, продоволствената сигурност, необходимо е да се внасят такива продукти. Те са необходими за, земе, за животновътството и е, пазара на соята през последните години претърпя много бурно развитие, е, много е, напрежение се наблюдава там. Това е свързано с демографското развитие и економиката на някои региони от света, които всъщност доставят много животински протеини под формата на месо. Китай, например, поема много голяма част от производството на соя в света, също и Бразилия. И всъщност става дума за стратегически развития, които могат да застрашат нашето утрешно развитие като такива, които като страни, които внасят соя. Бразилия. Там се правят много инвестиции на място в производството, в инфраструктурата и също така преработка на тези суровини, за да могат да развиват свой собствен пазар. И също така площите за соя в Бразилия се е, разширяват, е, изложени са обаче на е, ерозия на почвите, на, амазонски, е, на амазонските гори, на тропическите гори. И е, всъщност е, е това, което идва от е, Бразилия, съдържа и е, ГМО, тъй като е, и по тази причина се избягва от много е, консуматори тук. Е, също така тройната връзка азот-азот е нещо, което се наблюдава в растителния синтез, обаче създава замърсявания и то с каскаден ефект най-вече в водните системи. Обаче синтезата, която всъщност е източник на много парникови газове и се отделя много азот в този процес и е, трябва при тези условия да се осигури е, най добра обвързване на азота. Е, ние виждаме нашата хранителна е, система, че не може да се справи само с е, малки настройки и е, всъщност е, имам предвид най-вече това, че става дума за големи количества внос. Е, трябва да разработим една хранителна система в селското стопанство, която е устойчива, която да има достатъчно поле за действие, така че да намалим нашата зависимост от растителни протеини. Затова в Европейския съюз се поставя амбициозен план да се разработят такива богати на протеини култури, така че да се промени производството. Този план си поставя множество цели. Той е е, адресиран към всички е, земеделски стопани, които е, се занимават с производство на такива храни, да увеличат площите за такива култури и всъщност и проявяваме много голям интерес и в сферата на агрономията. Също така максимум производство на биомаса, така че да може през цялата година да се покрива нуждата от профеини, да се разработят също така и териториални вериги, които да са свързани с соевите култури и то, те да бъдат адаптирани към климата, но също така и да се развиват и други протеинови култури. И е, всъщност е, става дума за малки вериги, които се разработват на място. За нас е, също е важно смесване на културите, различни со е, различни сортове, като например люцерна, е, фи и някои други също бабови култури. Така че е, ще трябва да се подобри и съдържанието на протеин в е, храните, така че е, да могат да бъдат по-лесно смилаеми. Става дума за адаптация към растителните култури, също така и на фуражните дажби, за да се избегне разпиляването, разхищението на храна, да се подкрепят също всички форми на иновации, като се откри като се а, ползва помощта на местните стопани да се разработи по-добра логистика и по-добър транспорт и по-добро складово стопанство. Различни е, общностни политики трябва да бъдат използвани за е, покриване на протеиновите нужди в Европа, Предлагат се вече някои действия в първия стълб, две мерки, е, плащането за озеленяване и е, другите видове плащания. Също така ще трябва да се работи по-оперативно за прилагане на тези мерки, като например развитие на селските райони, като тук се прилагат различни мерки, свързани с екологията и климата. Ние можем да си зададем въпроса за бъдещето на ОСП е, да се използва допълнителен инструмент е, за управление на е, селското стопанство, екосистемите, национални планове, които са с задължителен характер и които засягат протеиновите култури, също така подкрепа при поемане на риск, също така и използване на цифрови технологии във връзка с а, животновътството и а, използването на торове. Политиката в изследователския сектор е изключително важна и това би ни дало възможност да отидем по-далеч в дейностите, които сме предприели, за да можем да постигнем баланс. Добро... Политиката на съседство е много важна за нас също, защото тя е свързана с намаляване на риска, защо да речем да не работим с Украина и да не сключим съответни договори. Аз малко ще съкратя сега моето изказване. Искам, преди да приключа, да се възползвам от ситуацията и да кажа, че доклада прият през 1992 година, който съдържа една глава за протеините, вече не а, е, отговаря на реалността на а, е, затоплянето а, е, и на типа консумация. Искам, разбира се, да посоча, че ще изслушам всички колеги, за да обогатя моя доклад. Аз мисля, че има позиции, които могат да бъдат различни. Аз проведох много консултации, срещнах се с много заинтересовани страни е, с производители, с моделни, експериментални стопанства, кооперативи и всички, които днес допринасят за промовирането, за разпространението на протеиновите храни в Европа. Има е, наистина достатъчно възможности е, да подобрим нивото на протеините в храненето в Европа. Благодаря. Да, вие сте инициатор на тази среща, разбира се, също така сте и докладчик по тази тема. И сега давам думата на заместник министъра на селското стопанство в Унгария, господин Испан Наги. Също така имаме и представителства на Германското министерство на селското стопанство. Това е господин Найман. 10-15 минути. Тистелет бизачаги Анекур, хърдя és Дами и господа, колега Найман, дами и господа, за мен е чест да представя тази декларация в Европейския парламент, която беше подписана от 14 държави членки. Европейска декларация за е, защита на про, профи, протеиновите култури. Важно е да правим послания към европейските граждани. Унгария беше пионер в самодостатъчност при протеиновите култури. Искам да подчерта, че подписването на Дунавската декларация и така наречената Европейска декларация относно соята започна през 2017 на 12 юни инициатори бяха Германия и Унгария в съвета по земеделие и рибарство. Тогава тази декларация беше подписана в постоянното представителство на Унгария от Финландия, Гърция, Нидерландия, Люксембург, Харватия, Германия, Италия, Румъния, Словакия и Словения които бяха представили от свой, съответните министри по, по ресор земеделие. Това е постижение, че 14 държави членки успяха да подкрепят тази съвместна инициатива и съвместна а, кауза. Унгария е, в своята земеделска политика се стреми да насърчи производството на протеинови култури и да гарантира, че ам, животните ще се хранят с култури, които не съдържат ГМО. Протеините са много важни в а, устойчивите а, стран, а, в устойчивото земеделие. И за това е важно европейските потребители да са информирани, че устойчиво земеделие означава амалгама от практики, които поддържат почвата в добри условия, които не застрашават биоразнообразието и запазват природните ресурси. Тази нова структура означава за производителите, че те трябва да отговарят на определени а, условия за производство, а, устойчиво производство. В противен случай ще има негативен ефект върху конкурентоспособността и върху производството. А, тук основната цел е, е производство, което не съдържа ГМО и първо започваме а, с насърчаването на такова производство. За да се насърчи това производство е важно екологизирането. Един от стълбовете в тази политика е а, екологичния фокус, така наречен екологичен фокус. В същото време производителите могат да се възползват от предварителни а, посеви, които могат да се използват за подобряване състава на почта, а, по, почвата. Много е важно, че Европейската комисия успя да въведе някои ограничения, които забраняват а, използването на някои култури, за да, се, да има максимален ефект а, и запазване на биоразнообразието. идеята да се произвеждат основно протеинови култури от 2005 година вместо 13,5% Унгария успя да раздаде 13,5% от директните плащания. Това е тези 13% плюс 2% бюджет се използват ам, максимално от унгарските производители. Министерството информира програма за протеинитите култури през 2013 година, като се цели производството на соя, което да е което да не съдържа ГМО. Ние смятаме, че Европа се нуждае от всеобща политика за производството на соя, като се насочи към вътрешните ресурси, за да се създаде равновесие при производството на соя и протеинови култури. Националните протеинови програми целят да се премахне ГМО-то и търсене на альтернативни средства за, за осигуряване на фураж за животните. Това е свързано също с фокусиране по а, опазване а, на почвата. За начало, ние се стремим да намалим а, културите, които са ГМО. Тази стъпка обик, а, постепенно а, се увеличаваше. И идеята е да се замести соята с альтернативни култури. Това са култури, които дават много протеини за фуражите ние трябва да приведем в съответствие е, нашите практики към изискванията на глобалния пазар. Увеличава се търсенето на култури в Европа и на глобалния пазар като цяло. Нашата цел е да насърчим подобряване на въглеродния баланс и да намалим употребата на а, пестициди. Има възможност да се намали а, въглеродното въздействие от употребата на пестициди и е, вредното въздействие върху почвата. Затова ние трябва да насърчим по-ефективно използване на ресурсите като подкрепяме различни разнообразни системи за производство, подкрепяме иновациите, също логистиката, развитие на пазара, е, което да е последователно. Трябва да базираме нашата стратегия е, на характеристиките на всеки регион – при обработване на храните и защита на културите. Трябва да се стремим към заместване на соевите култури, особено в отвънморските, в другите, в трети страни, за да насърчим протеини, които не съдържат ГМО и такива фуражи. И това да е според екологичните изследв... изисквания. За да насърчим също производството на някои допълнителни вторични продукти, продукти които съдържат протеини. В нашата стратегия ние сме включили правна основа за един етикет, който да отбелязва, че продуктите не съдържат ГМО. Това ще повлияе по създаването, върху създаването на продоволствена верига, която не съдържа ГМО след това трябва да, да открием, да направим една карта с възможностите за иновации, защото само чрез иновациите и създаването на нови култури и сортове можем да, направ... да създадем альтернативни протеинови култури, които са подкрепени от новите технологии и чрез използването на повече протеинови култури в фуражите. Друга важна цел да да направим необходимите изследвания, които ние поискахме за този изследователски а, проект. Резултатите трябва да се а, прилагат правилно и съветваме това да се предостави на производителите, за да не могат те да използват а, тези резултати и да ги приложат при производството на бобови и сови култури. Ние се ангажираме да представим програма за производство на протеинови култури, която да насърчава устойчиви земеделски практики. В дългосрочен план ние искаме да намалим нашата зависимост от вноса на соя от Америка. Мисля, че и Европейския парламент се присъединява към тази цел и аз ви насърчавам да ни подкрепите в тази кауза. Също насърчаваме и Европейската комисия да работи по въпроса и да намери средства за това. Господ... Комисария Хоган обеща нещо в този дух и се надяваме той да изпълни обещанието си. Господин председател, уважаеми членове на Комисията по селско стопанство, уважаеми дами и господа, Германия подкрепя инициативата на тази комисия за насърчаване на протеинови култури. Започвам отново. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на тази комисия, уважаеми господин Дами, дами и господа, Германия подкрепя инициативата за насърчаване на протеинови култури и проявява интерес към тази важна тема. След унгарския колега искам да посоча в допълнение някои точки с Европейската декларация относно условията, ние посочваме мерки, с които искаме да противодействаме на спада на протеинови култури в Европа. Става дума основно за следното. Целево подпомагане на производителите на такива култури, подкрепене на оптимирано предоставяне на форажи, също така използване на протеинови източници и е, по-добро сертифициране на вноса на соя. Безспорно е следното. Първо, засиленото отглеждане на е, протеинови култури представлява принос към устойчивото селско стопанство в Европа. По този начин се променя и се идва оборота, който се доминира само от някои култури. саевите култури имат положително въздействие върху климата и биоразнообразието и това ги отличава от рапицата, друго подобно протеиново растение. Те обаче не са способни и в Германия все още не са включени изцяло в оборота. Второ, животновътството в Европа се нуждае от повече устойчиви белтъчни източници, най-вече големите е, количества е, соя, която се внася и която съдържа ГМО, се отразява върху е, горите и също така натоварването на населението в Южна Америка. Така че е, комисията предлага една стратегия за протеиновите култури, подкрепяме я. В Германия ние сме малко по-напред и от 2012 година изпълняваме нашата стратегия, национална стратегия за протеиновите култури. В Германия в рамките на няколко години увеличихме броя на площите от около 80 000 до 2000 е, до 200 000 хектара и всъщност е, загриженост е, за нас представлява някои решения на комисията и е, парламента, че е, бъдеще не могат да се използват средства за растителна жестита. Трябва да видим какво ще бъде въздействието на това в Федералната република и още веднъж искаме с е, комисията да обсъдим ОСП 2020 година. Нека да се върнем сега към стратегията за протеинови култури в Германия. От 2012 година при нас се изпълняват изследователски проекти в сферата на отглеждането и е, разпространението на протеинови култури. Също така имаме и е, демонстрационни проекти, които е, помагат за а, трансфер на знания в практиката. Освен това, имаме и диалогова платформа за устойчиви а, протеинови форажи, където са включени а, действащи лица от цялата про доволствена верига в Германия в рамките на периода 2014 година бяха представени около 70 милиона е, такива култури и ще се радваме много, ако това се използва като европейска инициатива. Бихме подкрепили комисията в подобно начинание. Благодаря. Благодаря, благодаря за вашите изказвания. Благодаря на господин Донано, благодаря и на двамата експерти от Унгария и от Германия. Сега е, откривам дискусията. Две минути са предвидени за всяко изказване. Господин Лоза. Благодаря, господин председател. Всеки знае, че Европейския съюз всъщност зависи до голяма степен от американския континент, що се отнася до протеиновите култури. Соята е абсолютно необходима в храненето на животните, например. Във Франция, за да задоволим нашите дужди, имаме автономни източници и е, това до някъде е, отговаря на европейския проект, който предвижда самостоятелност. И е, всъщност нашите производители страдат много. Е, става дума за вноса от САЩ и от други места и този договор за внос спира нашата продукция. Знаете, Франция е голям вносител, но ние бихме искали да произвеждаме повече соя, ако Европейския съюз разреши, но това не е така. И е, очевидно е, че, както вие казахте, трябва да е, развием нашите протеинови култури, соя, рапица и така нататък, също така и други протеинови култури във Франция, за да можем да задоволим нуждите на нашата страна, което не е така. Европейския съюз е, се прощава все повече и повече със своя суверенитет е, и е, това пречи е, за развиване на автономност и принцип на на предпочитания на наши култури. Какво бихте направили, за да се развият соевите култури? Какви конкретни мерки искате, например, да развиете е, по отношение на Беларус? всъщност е, авторът на декларацията е, говори за това, но той не каза за възможните решения, комисията. Господин Хойслинг, да, наистина, отдавна очакваме този доклад на комисията. Още през 2010 година имах честа да представя един доклад. Междувременно не се случиха много неща, точно обратното с Меркосур. Всъщност ние циментираме статуквото и нищо не се прави, за да може Европа да развие собствена стратегия. И точно това трябва да обсъдим също наред с Warehouse споразумението. Но две неща от тази дискусия ме смущават. От една страна се говори много за соя. Соята обаче е само една част. Е, има и други протеинови култури, които трябва да насърчаваме, най-вече в северните страни, така че е, да ги включим в е, циклите на земеделските стопанства. Искаме да ги заменим и да направим същото като южноамериканците. Всъщност във всяко селско стопанство 10% от площите трябва да са засети с протеинови култури. И освен това обсъждаме тези култури най-вече когато говорим за площите, които са с екологично предимство. Това е само един аспект, но ако искаме нещо повече, трябва да отидем и по-далеч, така че всъщност всяко ферма е, има свой собствен избор, практикува свой собствен избор и мисля, че това не пречи да се включат повече соеви култури. И последно към господин Нойман. Различните държави членки имат различни стратегии. Унгария, например, насърчава чрез обвързани плащания отглеждането на такива култури. Защо Германия не прави това? Защо е, Германия не е, защита... подпомага повече тези култури? 16 държави членки го правят, Германия не го прави. Защо? Господин Агню. Благодаря. Говорим за проблемите на Европейския съюз с вноса на около 30 милиона тона соя, е фораж, соя е за фораж. Амбициозна задача е да ги заместим, но би трябвало е, да престанем да, да се самоубиваме, така да се каже. От една страна ние заместваме е, со, е, соята от ГМО с не ГМО, но това отглеждането на тази култура е много трудно. Не отдавна имахме посещение от земеделци от Ро Румъния, които от, от отглеждали а, съответните соеви а, култури, но и са били уверени, че след присъединяването към Европейския съюз ще могат да продължат а, да ги използват. А, го, второ, говори се за това, че можем да използваме други, други а, култури, но соята съдържа много високи, висок процент на а, а, протеини. Е, освен това, нека не забравяме, че други култури пък водят до отделяне на въглероден двуокис, което, с което се борим. Господин Андрио, благодаря преди всичко. Искам да благодаря едновременно и на Германия и на Унгария за тази инициатива, защото най-сетне говори много за тези неща, но на... сега се стига до действия. Е, в областта на протеиновите култури. Мисля, че това е наистина много важен въпрос и аз следя доклада на колегата Денано и тези две инициативи заедно да накарат комисията да предприеме реални стъпки в това отношение. Нуждаем се от стратегия. Е, ние не можем само в Европейския съюз нас да предполагаме е, как да действаме, за да гарантираме бъдещото продоволствие е, какво следва да направим заедно с Европейския парламент, за да накараме комисията да предприеме бързи мерки, за да се гарантира протеиновата независимост на Европейския съюз. Микрофон за оратора, моля. Благодаря за изказванията. Аз съм от Бавария и там още 2012 година започнахме Дунавската страт... протеинова стратегия и се радвам, че на европейско ниво най-сетне ще имаме такава общо европейска стратегия. Смятам, че в, в, в областта на бобовите растения имаме сериозен потенциал за продукция удоволствие. И все пак смятам, че вероятно с нашата стратегия само до някъде можем да повлияем на разру... разрушаването на изсичането на тропическите гори. Страните от Меркосур много бързо ще се ориентират към китайския пазар. И все пак Европа трябва да направи важна стъпка към собствена продукт, по собствено производство на протеини. Е, колега Нойман, вие казахте, че е, в е, сферата на екологизацията на земеделието имате стъпки. Можете да ни помогнете в момента, в ход са тристранни преговори. Знаете, че парламента загуби с малко гласове, е, според мен си беше загуба, защото имахме 100 гласа повече, но все пак недостатъчно за мнозинство. Значи, вие можете да ни помогнете като позицията, като повлияете на позицията на съвета в процедурата Омнибус. Надявам се да постигнем резултат и да е, осъществим е, истинска европейска протеинова стратегия господин заместник министър Ноч, господин генерален директор Нойман. Много се радвам да чуя, че това е, е най-добрата стратегия от последните 20 години комисарът говореше е, за това, е, че трябва да се ограничат 3000 е, е, хектара. Но изграждането на нови масиви ще доведе до разходи от 60 милиона евро. Дали да не бъде привлечен под отговорност компетентния еврокомисар, който се доведе до това. Нуждаем се от спешна промена за възстановяване на положението положението. Преди седмица бях в Бавария при един крупен а, земеделец. Той до сега отглежда 45 000 хектара а, бобови култури, защото, а който е изправен пред катастрофа, защото сега ще внасят со, соя от Южна Америка. И а това предполага транспорт с кораби и това ще доведе до сериозно замърсяване. Не мога само с очудване да следа поведението на колегите, които са се съгласили с преустановяването на такова производство. Господин Фланаган, имате една минута. Е, благодаря. Това беше много интересно. Е, да, има смисъл да производстваме собствени протеини, макар че това ще е сериозно предизвикателство, но трябва ясно да уточним, че един протеи, протеините не са еднакви. И като говорим за заместване на соя с други бобови културите, соята очевидно има допълнителни преимущества, които ние нямаме с други бобови култури. Така че от гледна точка на протеините това няма да е толкова ефективно решение, както соята. Чувам, че някои от бобовите култури наистина са е, по-добри. Нека да чуем и други примери обаче. Господин Буда. Pur pentru că este un subiect pe care îl discutăm de foarte Съвсем накратко, този въпрос го обсъждаме от много време и реалността не може да бъде игнорирана. Да, действително Европа трябва да произвежда протеинови култури или да внася протеинови култури, но скоро споменахме, че има един ограничаващ фактор при производството на соя и това е температурата, за да имаме качествена култура. Не всички държави членки разполагат с подходящия климат за производство на соя. Затова няма ли да е добра идея комисията да каже тези е, държави членки, които разполагат с климат за подходящ за производство на соя, ще получат а, един вид стимул, защото не може да се каже на фермерите, Igyekszem a lehető legrövidebben, kedves elnök úr. Ще се опитам да отговоря възможно най-бързо на тези въпроси не съм съгласен, а, че а, трябва да говорим само за соя. Това е нова програма за протеините като цяло. Не говорим само върху соя, за соята. Защото ако се концентрираме върху соята, възможностите са много по-ограничени и не можем да убедим другите държави, че вносната соя може да бъде заместена от други протеинови култури, което всъщност е целта. И за да отговоря на въпроса концентрирано, трябва да намерим възможности, спецификации а, според региона. Тоест, трябва да видим а, къде, какви почви и климат имаме и да използваме подходящите култури. Целта на тази декларация и е да ни информира, да информира гражданите на Европейския съюз, да насърчи иновациите, капацитета при производството на соя. Например, преди можехме да произвеждаме соя само в най-южните региони на нашите страни. В момента обаче има примери за отглеждане на соя в северните региони. за лош късмет на животновъдите, соята. Соята се използва като протеинова култура за животните, но трябва да разгледаме въпроси, като например как да използваме животински протеини при отглеждането на животни. И да намерим альтернативи, защото страните сами по себе си самостоятелно трудно могат да се справят, но ако обединим нашите усилия в научната дейност, то тогава можем да бъдем по-успешни. Благодаря, господин председателю. На първо място обсъдихме доста въпроси днес. Много е важно растениевъдите да предлагат не само сода, но и различни други бобови култури, грахите и така нататък, за да имаме раз, различно предлагане. За това от няколко години говорим интензивно с растениевъдите и ги подпомагаме в селекцията на такива растения. Що се отнася до вноските и трябва да кажа, че протеиновите култури за момента не са много привлекателни, така че трябва да се помисли как земеделците да отглеждат економически ефективно бобови и протеинови растения. От 2000 2010 година ние искаме е, това не, да се плаща необвързане. Сега, господ, госпожо Мюлер, за прозрачността. Много потребители в Германия вече предпочитат млечни продукти, произведени от животни, е, хранени с местен фураж така че е, можем само до някъде да заместим соята, но е важно да правим и двете. Първо, местни протеинови белтъчни растения и второ, когато има внос, то той да е с, устойчиво, с сертификат за устойчивост. Мисля, че в европейска рамка е особено важно да обединим усилия, за да победим, постигнем по-голям брой, по-голямата територия. Благодаря, господин министр, господин директор, казва председателят. ще поискаме от съвета и нашия е, секретарят да разпространи декларацията на възможни на другите езици. А сега докладчика. Искам само да благодаря на двамата изказали се. Чухме интересни неща. Е, има много други интересни култури, които трябва да бъдат е, адаптирани към климатичните и почвени условия. Това е наша задача в Европа и това ще бъде задача и на нашите държави. Председателят, благодаря на нашите докладчици, благодаря и на всички, които участваха в дискусията. Сега, бързичко към следващата точка. Както знаете, комисията изготва ежегоден доклад за резултатите от ОСП. За това микрофон за оратора. Моля, не чуваме добре оратора. Този доклад е от изключителна важност с, с, с на, с оглед на насоките. Сред нас е господин генералният директор Ежи Плева от Генерална дирекция Агри. Той любезно прие нашата покана да говори пред нас за резултатите от СЕП. Виждам, че сте седнали сред вашата делегация, сред нас, така да се каже, което не означава, че ще ви слушаме с по-малък интерес. So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 is now uh, yielding results. Employment. I think that... Заетост. Разбира се, ние се намираме в период, в който се стремим към растеж и нови работни места. Подкрепата за селското стопанство – осигурява около 44 милиона работни места в селското стопанство и в допълнителни сектори, като например обработването на храни и а, доставката и други. Така че това е един много голям сектор от европейската економика. Ако погледнем приходите, на фермерите, ще видим, че те са се увеличили спрямо 2013 година и постоянно се увеличават след 2013 година. Това е свързано също с някои а, слабости на млечния пазар, например, и, и, и също е, Европа отговори като мобилизира 1 милиард за този пазар – като а, наля а, капитали и а, за производство, планиране, осигуряване на гъвкавост, а, необвързани плащани и предварителни а, преки плащания. Ако искаме да оценим въздействието на нашата политика ще трябва да се базираме на определени показатели. Е, тези показатели са свързани с резултатите, но в момента говорим за показатели, на, ключови показатели в политиката. Един от елементите, който е изключително важен за селските региони в бъдеще, това е достъпа на фермерите до широколентов интернет. Следващата графика показва, че достъпа до интернет в селските райони се подобрява. Също благодарение на подкрепата, която идва от ОСП. На 93% от домовете е, стига, но разбира се е по-низко в, е, по-високо в е, урбанизираните региони. Около 40% изостава доставката на качествен интернет, но се стремим да подобрим ситуацията, като използваме всички налични инструменти, включително координация с различни фондове, регионални фондове. Свързали сме се с компетентните компетентните структури, за да използваме по-ефективно европейските фондове и за да може до тях да достига интернет. И важен ъгъл, през който можем да погледнем нашата политика отвън – е как нашата политика дава резултати при опазване на околната среда. Разполагаме с някои показатели, които през годините ни е, позволиха да видим какъв е е, какво е въздействието на нашата политика и един от най-важните индикатори е са е, емисиите на парниковите газове и техното улавяне. От тази графика се вижда, че емисиите от парникови газове продължават да намаляват. Това намаляване се наблюдава през последните а, години, особено след 99-та. Едно цяло и 23% е годишното производство на парникови газови, така че важно е това, е, е, извинявайте, 1,13% е намалението за година. Важно е това да се спом... спомене, защото по този начин се увеличава производството на храна в Европейския съюз, екологизиране. Този въпрос е добре познат от е, членовете на Европейския парламент, особено в тази комисия. Имаме предварителни резултати от прилагането на екологизирането. Периода за прилагане е много ограничен. Ще има по-задълбочена оценка на екологизирането в преследващата година. Но вече знаем, че 77% от европейската обработваема земя се покрива, се, на, на тази земя се прилагат а, екологични практики. Това е около 40% от, от, от орната земя. Разбира се, този процент ще е по-нисък, ако приложим ефективността, но някъде става въпрос за около 40%. След това 25% от фермерите са в договори, които ги обвързват с прилагане на е, екологично съобразни земеделски практики и мерки. Фантастично е развитието на органичния сектор. Около 60% от земеделската земя се използва за органично производство на продукти. Тези резултати показват, че от гледна точка на екологията, нашата политика дава резултати, но разбира се, ще трябва да използваме всички възможности а, да продължим а, добрите практики и резултати и да постигнем нашите а, цели както и а, екологичните цели, които са за 2300 година заложени. Селското стопанство ще бъде и елемент от споразумението, което а, ще се представи на срещата на страните 2020. Въпреки прогреса обаче, имаме и а, някои сериозни предизвикателства пред нас. Една от сферите, с, с, коя, в която е най-трудно, е биоразнообразието. Според сегашните показатели, а, биоразнообразието продължава да намалява и това е а, притеснение за всички. съществуват доста критики за липсата на резултати. Качеството на водата в реките се подобрява. Това се наблюдава от 2005 на, на, на сам. И е свързано също с транспортирането на а, нитратни а, съставки, които се предвиждат и това е политика от последните около 10 години. Е, качеството на почвата е а, е, друга а, е, важна сфера. Винаги говорим за въздействието на нашата дейност върху околната среда. Това, а, за да направим обаче а, правилната политика и да оценим правилно нещата, ни трябва съществени база данни. Трябва да споменем също, че събирането и обработването на реална информация е доста скъпо и някои държави членки, които са отговорни за събирането на тази информация, за период на економически трудности, те се опитват да намалят стойността, е, като не събират необходимата информация, особено информацията, която е необходима за почвата. Разбира се, повдигнали сме този въпрос. И в заключение всички тези а, е, постижения ще се върна към нещо, което казах в началото. Нашата политика се справя доста добре измерването на резултатите в тази а, политика взема предвид интереса на различни комисии в Европейския парламент. А, също въпроса с грешките, които, а, нивото на грешки, които правим. и нашата корективна способност се взема предвид. Всички финансови, това означава всички финансови корекции, които ние правим. И а, когато приложихме а, тази корективна а, практика, открихме, че без съмнение повече от 99 процента от средствата се изразходват правилно. За ОСП 57 милиарда евро сме похарчили през 2000 година. Грешките са 23%, като за цялата ОСП за преки, преките а, плащания. Това беше на 2%, 2% ниво. И както знаете, преките плащания са 78% от тази политика. Така че резултатите от гледна точка на финансовото управление са много добри. И да допълним картината, вече споменах е, финансовите корекции и е, връщанията от бенефициенти нещо, което ние наричаме корективни способности. Нашите корективни способности бяха при 2,5%. което означава, че а, крайното, крайния риск е 0,43%. Тоест, ако говорим а, общо 57 милиарда евро, от тази сума около 2 милиона евро са били отклонени и се е допуснала грешка, която е била коригирана. Тоест, това е много добре за периода на прилагане. Разбира се, когато се появи проблем, ние го включваме в доклада за готишната дейност – и работим с държавите членки, за да подобрим ситуацията, като ги насърчаваме по, да използват по-добре инструментите. Не можем толкова да се концентрираме върху финансовите корекции. но искаме да помогнем на държавите членки да избегнат грешките, да ги коригират няма да представям всички тези елементи, но мисля, че е, ние използваме това правилно и виждаме резултати. Е, на политиката ще осигури възможност да намалим е, грешките. Искам също да спомена, че с всички инструменти, с които разполагаме, включително нашата рамка за надзор, ние можем да оценим как работи нашата политика, но най-голямата промяна, за която е, е, се подготвяме, е в следващия програмен е, период да се концентрираме върху за това как да преминем от а, спазване, като не искаме да кажем, че спазването не е важно, към резултати. просто резултатите са най-важният елемент в нашата политика. Тук ще приключа. Искам да ви благодаря и очаквам вашите въпроси, ако имате такива. Благодаря. Получихме много полезна информация във връзка с дейността през 2016 година. Искам да припомня, че има известно разминаване във времето. Става дума за закъснение при началото на прилагане на новата ОСП. И всъщност 2016 година на практика беше първата година от новата ОСП. Това трябва да имате предвид в рамките на тази дискусия. Уважаеми колеги, сега имате думата за въпроси по една минута е, за всеки и 50 секунди, ако превишите, ще дигна моя чук. Не много една минута. Благодаря, господин председател наистина това е едно удоволствие, което ни чака и в крайна сметка, ако трябва да резюмирам в този момент, има някои точки, по които бих искал да се върна, защото не трябва да допускаме едни и същи грешки на европейската територия. Вие казахте, че добре се справихте с кризата, но аз бих искал да знам дали имате елементи за оценка, за да измерите броя на животновъдите, които сте оставили на произвола. И е, всъщност тези е, развития са много по-бързи от мерките, които прилагате. Става дума за милиони евро и първата фаза беше всъщност изцяло неефективна и вече втората фаза може би ще ни даде възможност за повече, защото във втората фаза бе подобрена регулацията и ние виждаме резултатите, които наистина ни радват. Аз мисля, че ние, които сме на място, знаем какво е, е въздействието на ОСП върху земеделските стопани. И е, в 2016 година дали бихте направили по-прецизни изказвания, по-прецизни данни да предложите, защото доколкото знам, Омнибус всъщност включва и предложения на парламента и за много хора има възможност да представят своето мнение. Също така и по отношение на заедостта, цифрите, които посочихте, те не са много окоръжаващи. И всъщност какво е въздействието на а, увеличаване на заедостта върху селското стопанство? И последен въпрос – е, в е, мониторинга и оценката, е, това включва и управлението, това допринася ли за оценката в светлината на многото средства, които вече бяха предвидени от ГД Агри и да видим сега каква всъщност е политиката, която се изпълнява на място. Това бих искал да чуя. Благодаря. Уважаеми колеги, ние вече няма да повтаряме това, което вече е казано. Много ме моля, спазвайте времето. Господин Лазо. Благодаря, господин председател. Аз бях малко смаян от това, което чух, защото става дума за дейността на ОСП през 2016 година и ГД Агри във Франция през 2016 година. Е, всъщност имаше много самоубийства на фермери и е, много от земеделските стопанства прекъснаха дейност през 2016 година. Чудесна е тази ОСП, нали? земеделските стопани, които нямат е, право на нищо, защото цените не са коректно калкулирани. Повечето от тях е, наистина са задлъжнели, длъжници са на банките и всъщност наистина има прекъсване на тяхната дейност. Не искам да говоря и за мизерните им пенсии. Става дума за нелоялна конкуренция и в Европейския съюз, закъсняване на плащания от страна на държавата, на френската държава в случая и все по-трудни възможности за получаване на кредити. И всичко това а, не спира да нарушава и да разваля ситуацията на тези хора във Франция. И всъщност какви са мерките, които се предвиждат в дълговата криза и каква е свръхстойността за разплащателните агенции на държавите членки. Господин Агню. Ще се опита да се побера в една минута. Искам да обърна внимание на огромните суми пари. Техническо прекъса Помислих, че ме спирате. Огромните суми, които се внасят за, за съхранение, така че е, ОСП се превръща в е, пре, преимущество за дом държави членки. Само по преките плащания през, е, имаме 814 милиона евро за последните 7 години. 116 милиона евро годишно Комисията удовлетворена ли е от това? Очевидно да. Питам обаче дали са доволни ем, данакоплатците, говорим за парниковите газове, е, е, дали действаме наистина и зеленото лоби ще се радва. Разбира се, комисията се опитва да устои, но дали ще успеете и следващия път, когато тръгне, се надигне след. Госпожа Агилера. Sí, gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Аз ще задам един съвсем различен въпрос. Нещо, което господин Плева не спомена. Искам да знам, откакто започнахме мандата и в тази комисия, законодателната дейност е, Юнкер каза, че била лоша, а тук всъщност е несъществуваща. Изобщо не знаем в каква ситуация е Омнибус, което ще бъде всъщност единствената реформа на ОСП в този мандат. И тук по конкретен въпрос. Не се ли обсъжда някаква конкретна реформа на ОСП в рамките на Омнибус? знаем, че има проблеми. Е, законодателната дейност не само, че, както каза Юнкер, не е достатъчно, но ме притеснява а, в някои аспекти. Нали, например, не искам повече закони, но искам тези закони да бъдат полезни. Ако ще има изменене на ОСП отвъд а, омнибус, искам да знам дали ще се спомене а, нещо за органичното земеделие. Комисар оглуши заложения, с господин комисара само направи някои анонси във връзка с ОСП. Господин Хойслинг. Да, господин Прева, аз ценя вашата работа, но малко самокритика няма да е излишна в случая. Вие говорихте колко чудесна е тази политика и за две минути казахте, че има някои проблеми, като почвените води, биоразнообразието и така нататък. Обаче забравяте, че земеделските стопани имат съвсем друго усещане. Те казват, че млечната криза отмина, обаче 30% от стопанствата вече прекратиха своята дейност и се очаква следваща криза криза. По темата ние сме конкурентоспособни, мога да кажа да, обаче само а, е, когато има 48 милиарда преки плащания. А, е, абсолютна иллюзия е селското стопанство да бъде абсолютно конкурентоспособно. И конкретно въпроса. Вие отново похвалихте сета. Тук е, ще получим 30 е, 000 тона е, говеждо месо. При Меркосур ще бъдат 90 000 тона говеждо месо. Вие бихте ли разгледали това като положителна новина за европейските земеделски стопани или по-скоро е измала на всички унези, които отглеждат говета в Европа? Господин Дес, Господин Плева, аз също искам да кажа, че ви ценя много в личен план, но въпреки това искам да кажа и не бих искал да повтарям това, защото беше споменато вече по различни поводи. Все пак искам да ви попитам, защо това опростяване не стига до земеделските стопани. Можете ли да ми кажете защо има голям процент земеделски стопани, които вчера в Германия избраха една протестна партия? Е, трябва да има причини за всичко това и аз не мога да разбера, че е наистина е, нещо чудесно, ако харчиме толкова много милиарди, за да помогнем на земеделските стопания, те не чувстват нищо за биоразнообразието ми. То беше разрушено, както бяха разрушени, е, унищожени 300 хиляди хектара за протеинови култури. Тези растения вече ги няма и сега парламентът реши в Омнибус – да включим 6 нови растения в озеленяването, комисията все още блокира. Аз е, не съм виждал толкова е, враждебно настроен е, комисар по селско стопанство като господин Хоган. Да речем, комисара по здравеопазването а, и други комисари, които са от семейството на социал-демократите, имат много повече разбиране, отколкото от този комисар, който е от моето политическо семейство. господин Фланаган. Пан Фланаган. Казва, че е невъзпитано да се казва. Аз нали ви казах, но аз наистина ви казах. И ако сте прекарали последните дни в среда, четвъртък и петък на изложението, нямаше да ни говорите за цветя и рози. 300 хиляди души отидоха, се, се явиха на една голяма среща и всички изразиха своя страх и притеснения от това, което е, става е, с тях. Не могат да оцелеят е, и това се отразява и на тяхното семейство. И една от причината, причините за това, че живот им е осложнен с новите а, споразумения. А, аз предлагам да излезете и да се срещнете очи в очи с фермерите и на тях да обясняват тези красиви думи. Господин Яр, благодаря. Имам два въпроса. Първо, относно грешките. Все се говори за различни числа. Най-добре е да имаме единна система за това, защото Европейската сметна палата работи с едни критерии, а започва един страшен дебат. И второ, по-малко бюрокрация. Земеделецът в момента, който е обект на нашето желание, не, нищо не усеща от е, по-малко бюрокрация. Тоест има една инициатива е, да по този въпрос. Моля вслушайте се в тези идеи на хората по места, иначе няма да ни вярват, защото фермерите нищо не усещат от така широко прокламираното намаляване на бюрокрацията. И с това изчерпахме списъка не за изказвания. Кратък коментар от мен. Като гледаме цифрите Заключенията са малко по-различни от това, за което ни говорите тук от срещата с земеделците, защото те е, се вълнуват от други проблеми, но Клайв не е един известен е, нюанс и господин Яр е човека, който може чудесно да ни информира за реформата в бюджета и така нататък. Така, ако няма други желаящи да направят изказвания, нека чуем комисията. Има ли други колеги желаящи да вземат думата? Добре, така че нека чуем представителя на комисията. Нямаме много време, моля бъдете крат. Много благодаря, господин председател. Благодаря за вашите въпроси, коментари и критики бих казал, че оставам с впечатление, че говорим за политика, която е създадена от някой си, без да има собственик тази политика. Тази политика всъщност е създадена в лоното на Европейския съюз. Вярно, че комисията подготвя предложение, за ОСП в рамките на процедурата по съвместно вземане на решение. Но като цяло тази политика е споразумение между Комисията, парламента и съвета. Е, за това си ми се струва, че познавате много от елементите, които толкова сериозно са критикувани. Тези елементи са от 2013 година. Аз присъствах на дискусиите тогава и знам, че е, имаше е, съгласие по тези въпроси разполагаме с политиката такава каквато е и имаме правна рамка за нея. Освен това, тази политика и нейното прилагане се осъществява от държавите членки. Държавите членки са отговорни за прилагането и те имат някои възможности да въведат допълнителни правила, което се случва понякога, особено по програмите за селско развитие. Аз съм подготвен за критиките, но все пак трябва да имаме предвид, е, кой е автора на тази политика и не можем да избягаме нашата отговорност. Като комисия ние се опитваме да представим обективна картина на тази политика, е, базирайки се на обединени доклади. Не казвам, че е фантастично постижение, е, но всичко това не е създадено от мен. Аз използвам документ който съдържа информация от държавите членки. Този документ обединява всички предоставени данни. Както вече казах, имаме рамка за мониторинг и оценка. И ние сме задължени да докладваме как работи политиката и какви резултати дава освен това, трябва да отчитаме средствата пред Европейския парламент. Така че ние сме задължени да представим нещата по обективен начин, начин без емоции. Това беше и целта на този, на този доклад и няма политически елемент, нито политическа оценка в този доклад всички заключения и оценки се базират на е, цифрите. И тези цифри а, е, са от различни подсектори. Знаем, че има някои трудности при някои производители на дадени продукти, не само млечни продукти, но някои други производители. А, е, те също имат трудности, ние съзнаваме това, знаем колко е сложна политиката и затова от самото начало на мандата комисар Хоган а, постави в. А, като то приоритет на своя дневен ред опростяването и това беше до някъде възможно благодарение на актовете за прилагане и делегираните актове. Споменах, например, жълтата карта, но не споменах други неща че, например, ние работим с държавите членки и с а, националните агенции, а, за да открием а, а, грешките, но също да избегнем възможните грешки. Системата на контрол е висококачествена и е възможно да се намалят грешките. Имаме конкретни резултати. През 2015 година две държави членки, Италия и Дания, успяха да намалят контролите си от 5 на 1%. Тази опция съществува във всички държави членки. За да ви покажа а, ситуацията, това да не е розова ситуация, и една ако имаме добра система за контрол и те намалят контрола от 5% на 1%, това означава, че има прогрес. Следващата година други 5 държави членки също решиха да намалят своят контрол от 5% смятаме ли, че е необходимо да се споменава всички, всичко, което е, се е случило положително или трябва само да критикуваме политиката? Е, мисля, че е важно за в бъдещето, за бъдещето на ОСП и за бъдещето на бюджета, трябва да се придържаме към фактите. По млечната криза, да, имаше лични а, трагедии и драми, но ние нямаме цифри за това като комисия. Ние искаме да избягваме тази ситуация, да посрещнем тази трудност. Затова този пакет от 1 а, а, милиард а, иска да подсигури фермерите, които имат проблеми с средствата. Да се избегне банкрута на селските стопанства. Това беше нашата цел. Не казвам, че всичко е постигнато, но поне като цяло общите цифри са следните. Е, има средства, които са изплатени е, на фермерите по време на млечната криза. И никой не може да отрече, че в момента ситуацията е много по-различно спрямо началото на 2016 година, защото 35-37 евроцента получиха фермерите за литър мляко, а преди една година беше много по-различно. Това е ние не можем да кажем, че нищо положително не се е случило. Да, разбира се, а, не искам да бъда обвиняван, че представям а, някаква розова ситуация в селскостопанския сектор. Да, може би ситуацията не е розова и фантастична, но имаме възможност да я подобрим. Също се зададе въпроса за това колко агенциите а, плащат за за, млечните, за млечния сектор. Нямам конкретни цифри, но при следващия доклад е, ще имаме, сред, е, имаме точни данни какви са общите средства, които плащат агенциите за поддържане на ОСП, като очакваме по 5%. Ако добре си спомням, миналата година беше предният отчетен период беше 4,7 период, процента, като това се променя според държавата членка. Нямам точни цифри какво харчат държавите членки за поддържане на политиката по ОСП, защото има разлики, както казах, в, в държавите членки, защото има страни, които имат повече селски стопанства и други, които имат по-малко. Спомена се е, вече, че процента на грешки е само 2% и ние връщаме пари към европейския бюджет. Би било добре, ако, броя, ако процента на грешките е близко до нула, но това е идеална ситуация. Ако разгледаме в исторически план предните години, и ако се върнем много години назад, никога не е имало такъв процент на грешки толкова нисък, само 2%. И а, това е прага 2%. Означава, че ако броя, процента грешки е под 2%, а, означава, че няма а, злоупотреба с фондове. И тук не трябва да обвинявате мен или а, някой друг, а, нито пък а, държавите членки и техните агенции, защото те постигнаха много, а, свършиха много работа, която е свързана с плащането на агенциите, сертифициращите органи, работа от страна на фермерите. Много е лесно да се каже да, това е отлично, и ние сме заслепени и отделени от реалността един вид. Но ние просто показваме тенденцията и тенденцията е, че въпреки мерките, които са истинско предизвикателство и положителните резултати от екологизирането, нямаше увеличение на процента на грешките. Въпреки тези сложни мерки, ние сме в процедура на освобождаване и аз съм подготвен да приема всички критики към мен и към нашата служба, но искам да бъда ясен, че ефекта е различен всъщност предвид вината, която ни вменявате. Господин председател, знам, че искате да ме прекъснете незабавно, е, някой спомена Меркел. Споменахте, извинявам се, Мар, Марко Сур. Е, е, преспоменах и моите емоции спрямо Сето. сета влезе в сила. имаше споразумение за телешкото месо. но също има за млечни продукти, за сирене, 22 тона сирене. Това е, е свързано с, с, с е, споразуменията с Меркосур, защото също европейските производители се подготвят да изнасят сирене за Канада. Аз знам, че има процедури, омнибус, опростяване и имаме възможност да засегнем тези въпроси в бъдеще. Ние се опитваме да засегнем въпроса с упростяването, но също намаляване на бюрокрацията, участие в процедурата Омнибус и също при модернизирането на ОСП след 20, 2020. Това вече беше обявено от комисията, че ще бъде представено до края на годината. Много благодаря. А, мисля, че това беше много полезен и стимулиращ дебат. Так, дебата била... В действителност, казва председателя, това беше много полезен дебат. Благодаря ви много, господин директор. Благодаря и на всички представители на комисията, които са днес тук. Става дума за анализ на цифровите данни. От тук е, могат да се изведат определени тенденции. Нормално е, че депутатите повдигат е, проблемни точки в своите изказвания. Информацията обаче не достига пряко до земеделските стопани и е, може би е, те трябва да чуят за какво става дума. Вие говорите едни неща, обаче на място в отделните региони може би се говорят други неща. Промяната, която е, беше внесена сега, може би трябва да се приеме като трайна може би след някой време е, ще си казваме колко беше хубаво през 2016-2017 година. Е, да се надяваме, че нещата няма да тръгнат в лоша посока. Сега е, вече сме изготвили нашия доклад, ще ви го изпратим. Благодаря на комисията, благодаря на генералния директор и преминаваме към последната точка от дневния ред. Става дума за Омнибус ще изслушаме информация от колегата Дес. Господин Дес, моля. Бъдете съвсем кратък, много ви моля. Знаете, господин председател, аз всъщност ви се обърнах към вас във връзка с някои несъответствия, във връзка с енергията. Не знам, нямах време да се, спра, да се видя с координаторите. Може би ще удължим срещата. Може би това ще бъде полезно за мен и за групата, която представлявам. Наистина става дума за една точка на несъгласие. Това е малък въпрос, може би, съжалявам, но наистина аз имам респект към вас, господин председател, но наистина направете това за моите колеги и за групата, която която представлявам. Уважаеми колега, казва председателят, аз наистина проявявам голям респект в моите отговори. Това беше в Страсбург и правя това и днес. И всеки път се опитвам да отчета различните фактори и разбира се, винаги съм за промените, за дискусиите. След нашата писмена кореспонденция, писмото, което изпратих на господин Донано, което сигурно също сте видял като координатор, а и изпратих това писмо до господин Дес също, мисля, че съм направил всичко, което е по силите ми да ви обясня ситуацията и да проявя разбиране. И както ви казах, ние ще се върнем на тази тема и искам да уточня, че ако моят отговор не ви задоволява изцяло, вие бихте могли да посочите тази точка, да а, гласуваме за отлагане на гласуването по нея. Съгласно господин Донано и неговата група, ние като че ли отиваме твърде далече по някои точки, по някои елементи, които според нас не са крайна сметка от е, компетенцията на нашата комисия, а от компетенцията на комисията по екология. И ако и дори да е вярно това, във всички случаи става дума за едно становище – компетентната комисия може да хвърли на буклука нашето становище, но ние представяме нашата гледна точка по въпрос, по който нямаме 100% компетентност, но тук става дума да предоставим нашето становище на компетентната комисия, така че те да видят нашата идея или по-скоро нашите идеи. Uh още веднъж ще ви дам думата и след това ще говорим за Омнибюс. Наистина този въпрос беше поставен и всъщност нашия докладчик в Сянка не можа да а, вземе отношение по тези изменения. Съжалявам много, ако а, всъщност трябва да запазим духа на нашата комисия, трябва да се върнем към 2016 година. Докладчиците в Сянка всъщност трябва да изслушат всичко това. Това беше една е, обща работа. Те не винаги са съгласни с всичко. И аз бих искал да се обсъди тази точка сред е, координаторите, защото ние имаме отговорност за това. Аз знам, че това е основен въпрос, който е важен за мен, но всъщност искам да се започне процедура. Председателят, аз отбелязвам вашия коментар. Докладчикът трябва да вземе предвид е, становището на другите. Тук съм абсолютно съгласен с вас по тази точка. Сега мога да кажа, че ще дадем думата на а, първия координатор а, и по време на среща на координаторите ние ще се върнем на тази тема. Ще ви се даде думата, за да осветлите още веднъж тази точка и да а, не се повтарят тези проблеми в бъдеще. Ако във вашата група това не е възприето добре, аз се извинявам. Ние не винаги успяваме да работим както трябва в група. Сега обаче минаваме, още веднъж ви благодаря, следващата точка, господин Дес. Много ви моля, след вашето изказване малко по-кратко. Благодаря, господин председател. Аз искам да направя само един коментар – във връзка с хода на днешното заседание. По такава важна тема трябва да планираме повече време в бъдеще. Не мога за една минута да изложа всички аспекти на темата. В бъдеще организацията трябва да се промени, за да можем за такива важни теми да имаме достатъчно време. Ще бъда съвсем кратък по Омнибус. Имаше три тристранни срещи на 5 юли и 7 септември. Имаше множество технически заседания това, което наистина е жалко за мен, че съветът още няма позиция по тези тристранни срещи и това е обезокоръшаващо, когато седите на маста за преговори и съветът казва, ние нямаме позиция. На 18 септември съветът изясни позицията си и тази седмица на 27 ще продължим преговорите внесените изменения от парламента, аз засегнах това, е, става дума за допълнителни растения, които бяха предложени от колеги от различни страни, и различни политически групи. Тук вече комисията блокира, което не разбирам, защото допринася за биоразнообразието. Е, аз ще продължа да застъпвам позицията на парламента. Комисията по земеделие е за това младите селски стопани да бъдат е, подпомагани по-добре на национално равнище. От испански колеги чух, че може да бъдат подпомагани с повече средства, че има национални правомощия. Тук вече има точки на сближаване с съвета и комисията. При селските райони решихме развитието на селските райони трябва да бъде в сила, докато се въведат нови правила от парламента. Това разбира се зависи от бюджета. Тук Разбира се, от страна на съвета и комисията няма сигнал за подкрепа. По тази точка дискусиите ще продължат по същия упорит начин. По хоризонталния регламент имаме добър напредък. Комисията иска да представи политически декларации. Аз ще ги обсъдя заедно с докладчиците в сянка и то много критично, защото политическите декларации са нещо много мъгливо необходимо е да имаме е, конкретни обещания какво ще се случи, що се отнася до е, общата пазарна организация. Тук вече трябва да се направят е, много неща. На технически заседания парламента трябва да ги уточни с съвета и комисията. С голямо мнозинство беше прието искането комисията да бъде приканена да представи законодателна рамка за продоволствената верига. Тук може би комисарят има проблеми с госпожа комисаря по конкуренцията. Ние ще настояваме комисията да представи нещо. Нашият преговорен екип до сега защитава добре позицията на парламента. На следващите заседания трябва да представим нашите важни политически приоритети. Е, и аз с моите докладчици в сянка ще обсъдя всичко това, но съм малко обезокоражен, защото комисията много често казва не аз мисля, че парламентът трябва да вземе решение с голямо мнозинство. Вече е взел такова и очаквам комисията да отговори на исканията на парламента. Ние сме демократично избран орган, който представлява европейските граждани. Това не е комисията. Комисията всъщност трябва да изпълнява това, което решават парламента и съвета. Така че ни предстои още работа. Аз обаче съм убеден, че ще постигнем добър резултат. Надявам Надявам се, че комисията ще прояви разбиране е, към исканията на парламента. Благодаря, уважаеми колеги. Наистина става дума за много комплексни теми в рамките на тристранните преговори защото всичко това има пряко въздействие, например по отношение на реформата на основните правни актове. Трябва добре да разберете комисията, съвета, те се опитват да постигнат компромис, много от е, нещата обсъждани на последната тристранна среща, са обект на технически заседания, е, разговори между господин Деси и комисията. Ние знаем, че по много теми постигнахме напредък. В среда се надяваме, че всичко ще се конкретизира, за да може по време на е, среща на комисията е, в понеделник ще се гласува. Ние бихме могли обаче също да ви представим и добри резултати. Имаме превод само до 19 часа. Господин Такола желая думата сега и ще му я дам, защото той не се е изказал по време на тази среща още. Една минута за господин Такола. Благодаря, господин председателю. Ще бъда кратък. Искам да благодаря на колегите Дес и останалите колеги за работата по това сложно досие. За едната минута, с която разполагам, искам да поставя два въпроса. Плащанията, за които говорим, са изключително важно за фермерите, които са в затруднение. Нека да отбележим, че тези плащания трябва да продължат да се осъществяват и да се предоставят на производителите. Чудесно е, че имаме процедура на съвместно вземане на решение по тези е, решения, за да не се окаже, че те са се трудили на празно и да речем са раз разоравали пасища, за да променят характера на своето производство. Е, трябва да се да се работи наистина по, по план. Надявам се, че успях да кажа какво това, което искаш. Господин Декастро е работил по първата част на доклада и той е първи заместник председател. Именно това е причината, поради което аз го помолих да председателства групата в парламента. Той е подробно запознат с дейността и работата, с обмена на мнения с това, което чуваме от докладчиците. И така, сега госпожа Агилера, една минута. Ми временте, пресия. Съвсем кратко, господин председател, обаче не мога да не се изкажа и да оставя ситуацията. В срещата на координаторите предложих това нещо и сме говорили с моя колега Андрю. Относно щатите, трябва да се забрани вноса, като се каже, че помощите от ОСП а, ако се дават помощи, този внос нарушава конкуренцията. Защо трябва да се спомене вида помощи в ОСП и това а, преди беше много а, незабелязвано, да в момента засяга производството на маслини и може да засегне и други продукти. Затова бих помолила някой да се произнесе по този въпрос и да започне дебат, защото се поддържа а, тази политика, която е срещу проте... стимулира протекционизма. Съвсем накратко да, действително, господин председател, вече сме обсъдили това с комисията, с генерална дирекция по а, земеделие и по търговия. Ще представим един а, общ документ на следващото заседание за 9 октомври. За 2 и 9 октомври сме подготвили това за как се засяга производството на маслини. На 9 октомври ще представим нашата, нашия резултат, който е съвместна работа между две дирекции. И вашия, и нашия. Надявам се, че отговора ви удовлетвори. И така, в заключение изказвам благодарност на всички. Председателят любезно благодари на преводачите както Секретаря добре е планирал работата. Работихме един половин час по-късно, затова ви пожелавам приятна вечер.